Good afternoon. I, I... Здравейте. Ще помоля всички да вземат местата си, за да може да посрещнем вносителите на петиции и да продължим незабавно с точка от дневния ред 21, петиция 1247 от 2016 година, внесена от Паула Шмидт Порас Давам ви думата, за да направите въведение към петицията от 5 минути. Ah, oh, this is very low. Um, okay. Thank you so much for having us here. Благодаря ви е, за това, е, че ни посрещате тук. Искам да благодаря на групите на АЛДА и социалистите и демократите, които е, ни подкрепяха много. Само 5 минути имам, така ли? Добре, ще се опитам да говоря максимално бързо и максимално сбито. Казвам се Павла Шмидт, адвокат съм към Евро... Испанско НПО. Ние искаме да говорим за криминализирането на лица, които оказват съдействие на мигранти с нередовен статут както и криминализиране на предоставянето на хуманитарна помощ по море. Ще започна много набързо с някои факти, които съм сигурна, че познавате. През 2016 година над 5000 души, за които знаем, губят живота си в Средиземно море. Бием всички рекорди през трите седмици на януари. Вече сме стигнали 200. Извинявам се на преводачите, казва ораторката. Всички ние познаваме тези факти, това е срамота, ситуацията е, е много тежка и е, радвам се, че има огромен брой хора от всички държави и членки, които полагат възможно най-много, за да предоставят хуманитарна помощ. Защо сега се криминализира солидарността. Европейската правна рамка е един улесняващ пакет, както го наричаме, е, директива и също така рамката на съвета. Идеята е да се борим срещу подпомагането на незаконните мигранти. Сигурна съм, че всички ще се съгласите, че трафикантите и международни организации извличат огромни облаги от това и освен това застрашават живота на мъже, жени и деца. Следователно те трябва да бъдат наказателно преследвани и това трябва да е криминализирано. Проблема с директивата е, че там има една клауза, която ние наричаме като хуманитарна клауза сред специалистите, където се дава възможност на държавите членки да изпълнят национално законодателство, позволява настояващо криминализирането на онези, които оказват помощ на мигранти, дори и тяхната цел е да предоставят, ако тяхната цел е да предоставят хуманитарна помощ. Накратко, директивата за улесняване нарушава международното право. Тя е ясно нарушение на международното хуманитарно право, международното морско право, протокола за контрабандата на ООН, както и препоръките в плана за действие на Европейския съюз за борба срещу контрабандата и трафика на хора. Освен това трябва да се вземат предвид и други проблеми, защото не става въпрос само за юридически проблем, той е и морален и етичен. Няма правна рамка за хуманитарна помощ в Европейския съюз тази година. Има висока степен на законодателна двусмисленост и правна несигурност. Освен това, няма една обща иммиграционна политика за Европейския съюз. Знам, че комисията полага усилия в тази насока, но за сега те не са успешни. Това е една от отрицателните последици. Е, това иллюстрира една от отрицателните последици от е, този проблем. Тези последици се отразяват не само на незаконните мигранти, които се опитват да влязат в Европа, бягайки, е, спасявайки живота си, но също така това има отрицателно отражение върху хуманитарния персонал. Освен това, така се отправя посланието, че да помагаш на тези, които се нуждаят от помощ, е нещо грешно. Освен това, со- социалното доверие, сближаване, расизма, нетолерантността, проблемите с интеграцията и също така отрицателните нагласи в Европейския съюз са други проблеми. Какво можем да направим тук? Какви са вашите отговорности като членове на Европейския съюз? Договора за е, е, Европейския съюз е ясен. В член 914 се казва, че хуманитарните операции трябва да се извършват, съблюдавайки международното право, безпристрастността, неутралността и недискриминацията. Освен това, Европейския парламент и съвета трябва да установят мерки, за да уредят рамката, в която операциите за помощ на Европейския съюз да се извършват. Нещо, което за сега не е направено и това е проблема. Знаем, че се работи по това. Освен това знаем, е, че е, Европейската агенция за основните права също работи по въпроса, че вече е публикувала много интересни доклади, които ви е, насърчавам да прочетете. Така че, накратко, Нашата петиция на първо място поставя въпроса на вниманието на Европейската комисия, че, те, тряб, че тя заедно с държавите членки трябва да гарантира изменение на хуманитарната е, клауза относно криминализирането на лица, които оказват съдействие на мигранти с нередовен статут при влизането и транзита в европейски държави. Важно е да има ясна декларация, която да е писмена, за да може да се отправи ясно послание и, ще, и също ви молим да запазите петицията отворена защото проблема не е изчистен. Ще спра до тук и ще помоля председателката да даде една минута на колегите Емануел Бланко и Емануел Гилал, които са пряго съсекнати от директивата за улесняването. Само една минута, благодаря. Можем ли накрая да го направим, казва председателката? Добре, накрая ще е най-добре. Благодаря ви за това представяне. Благодаря, че се вместихте в отреденото време за изказване, защото когато давам думата на вносители на петиции от Испания, не винаги става така. Сега ще дам думата на комисията Симона, на представителката на комисията Симона Ардовино. Здравейте! Благодаря, че ни поканихте да обсъдим тази петиция и важните в нея въпроси. Ще се опитам да съм също толкова лаконична. През 2015 година, май месец, комисията прие план за действие, съгласно който се прави оценка за рамките за влизане, транзит и престой в Европейския съюз, така наречения улесняващ пакет. Оценката следва да е готова в следващите седмици. В момента разглеждаме виждаме какви изводи може да се направят на базата на доказателствата и както сме правили и до сега, продължаваме да следим последните събития на терен. Както сме правили и при други подобни оценки, искаме да поканим още веднъж носителя на петицията и други организации и физически лица, за да могат да споделят с комисията всяка полезна информация и доказателства, с които разполагат по въпроса. Освен това, в плана за действие се казва, че никой, който предоставя истинска хуманитарна помощ, не бива да е, е изложен на риск по никакъв начин. Когато става въпрос за предоставяне на хуманитарна помощ на хора, нуждащи се от помощ по море, това вече е задължение по международното право което е обвързващо за Европейския съюз и държавите членки. Объркващо е, може би, е, незадължителния характер на хуманитарната клауза. Е, това е параграф, а, член 1, параграф 4, където се разглежда криминализацията на лица, оказващи съдействие на мигранти с, нер... мигранти с нераздовен статут, където това се прави срещу финансови облаги. Европейския съюз не иска да наказва оказването на съдействие на незаконни мигранти. Напротив, Европейския съюз предвижда възможност да бъдат те изключени, когато се криминализира е, незаконния транзит или влизане на територията. Но това е клауза с незадължителен характер. До сега седем, ако не се лъжа, държави членки са предвидели някакъв вид изключения в националното си право, сред които и Гърция, Италия, Испания и Малта, които са на първа линия при приемането на мигранти по море в резултат от трафик на хора. Освен това, пакета за улесняване предвижда едни деминимис правила в областта на наказателното право в съответствие с договора и Европейската харта за, основ... за е, човешките права, която е обвързваща, обвързваща с държавите членки. Нещо, което вече е задължително. Държавите членки обаче могат да изберат да бъдат по-амбициозни от предвиденото по директивата. Благодаря ви много. Преминаваме към коментарите на колегите. Моля да бъдете възможно най-кратки. Ще ви помоля да се слушате едни и други, да не повтаряте нещо, което вече се е казало. Първо Хуан Фернандо, заповядайте. След това госпожа Валина. Благодаря, Сесилия. Първо искам да те поздравя за твоето преизбиране. Аз съм тук, защото мисля, че трябва да се отчете една много справедлива кауза. Не само професионалните спасители, които помагат, трябва да отчетем и разходите, които се правят, усилията, които се правят. Имаме една много сериозна ситуация и мисля, че превратното тълкуване на Европейската директива всъщност може да доведе до предателство спрямо духа на европейското законодателство, ценностите на Европа. Ще премина на испански, защото ще говоря за естеството на проблема, като искам да заявя, че социалистите подкрепят промяната в директивата за улесняването. И по-конкретно член 1, алинея 3. Точно за това става дума. Бих искал да се разбере ясно. Испанските социалисти, както и всички социалисти в Европейския парламент, би трябвало да подкрепят основанието за преработка на член 1, алинея 2. Смятаме, че превратното тълкуване води наистина до увреждане на правата на човека. Да не говорим, че може да се стигне до наказателно преследване на хора, които всъщност извършват хуманитарна дейност те помагат на тези, които страдат в морето. Ето защо ние трябва да се придържаме към това, което много пъти сме казвали в парламента. Няма ли законови пътища за миграцията, които да позволяват държавите членки да планират и да приемат мигранти по законови пътища не може да криминализираме дейността на тези, които просто помагат на хората с неустановен статут. Именно за това директивата за улесняването трябва да бъде изменена, трябва да бъде преработена, за да се избегнат тези наказателни преследвания. Не може да се стига до криминализиране и до наказателна процедура. Не може да има наказателно производство. Искам да поздравя Енрике, Мануел и Хулио. Благодаря ви. Благодаря, Анджела. Благодаря, Сесилия. На първо място искам да благодаря на членовете на организацията, представена днес тук. Благодаря и на всички които спасяват човешкия живот. Те правят това, което институциите и правителствата не успяват или не искат да направят. Те помагат и защитават други човешки същества. Затова аз съм абсолютно изумена, когато чуя техните истории. Оказва се, че тези хора всъщност са обвинени за това, че са помогнали на жени, на деца, за това, че са спасили хора от сигурна смърт. Според мен политиките на Европейския съюз това отношение стават все по-срамни. Те позволяват на хиляди да загинат на вратата на Европа. Това е човешко отчаяние, което не може да ни остави безразлични. Не можем а, да кажем, че тези деца и жени могат да умират, да замръзват от студ, ние няма да им дадем дори едно одеало. Не можем да не им предложим своята помощ, защото това би означавало да престанем да бъдем хора. Не може да има европейско законодателство, което да криминализира дейността на хора, предоставящи хуманитарна помощ. Ние трябва да подкрепим петицията, трябва да подкрепим и презумцията за невиновност, която е много важна при всяко обвинение. Вносителите на петицията, както и техните колеги, доброволците, посвещават своя живот на това да помогнат на другите, без дори да ги попитат откъде идват, какви са, каква е националността им, защото това не е тяхна работа. Това е работата на други институции. Нима, когато спасяваме едно дете от разбушуваното море, ще го попитаме от коя лодка е паднало би трябвало да се предоставя помощ. Отказа на помощ би трябвало да бъде криминализиран, а не предоставянето й. Би трябвало петицията да остане отворена. Също така предлагам да напишем писмо до комисията и съвета за промяна на директивата. Да бъде ясно, че хората, които предоставят помощ и хуманитарна дейност, не могат да подлежат на наказателно преследване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Паула. Защитата на тази кауза е много важна, защото каузата е справедлива. В това няма никакво съмнение. Много се радвам, че комисията е готова да преразгледа пакета. Това е добра новина. Най-малкото тръгва по правилния път и ние ще й помагаме. Комисията по граждански свободи е компетентната в този случай. Тя също работи по петицията и това е също добра новина. Аз бих казала, че основният въпрос всъщност е свързан с политическия момент, защото тук не говорим само за хуманитарната помощ, а изобщо можем да се запитаме кой е същинския проблем, как да го решим. Решението не е в криминализирането. Не е в това да се крием зад някакви законодателни формулировки. Всички сме съгласни, че тук има някаква слабост, тя трябва да се отстрани и комисията по петиции със сигурност иска да остави петицията отворена. Надяваме се, колкото се може по-бързо да се придвижи и процедурата, за да знаем каква ще е съдбата на това обвинение – Аз се занимавам и с правата на човека в комисия Либе, защото това е компетентната комисия тук. Важно е да настояваме на зачитането на правата на човека, да се ангажира и председателя Таяни. Аз мисля, че посланието на Таяни беше навременно и добро. Благодаря. Thank you. Mrs. Albiol. Госпожа Албиол. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегите от Проем АИД, защото ние бяхме заедно в Лесбос, видяхме как работи организацията им и трябва наистина да им благодарим. В Средиземноморието загинаха 5000 само през 2016 година. Щяха да бъдат много повече без доброволци, като тези от Проем Ейд. Струва ми се, че Европейския съюз с неговите институции всъщност е абсолютен престъпник, защото той си затвори вратите, затвори си границите пред хората, които бягат и които няма друг изход. Освен това се сключи споразумението с Турция, за да бъдат спирани. Знаем какво става. Те се опитват да намерят път, умират от студ. Това са политики, подкрепени от мнозинството в парламента. Е, аз мога да го докажа. Виждаме как се гласува на пленарни заседания. Подкрепят се именно такъв тип политики спрямо мигрантите и бежанците. За мен това са престъпни политики. Същевременно имаме тези организации на доброволци, които спасяват човешкия живот, но накрая те се оказват престъпниците – и на тях им се налагат наказания, както сега виждаме, че са предявени обвинения, повдигнати обвинения спрямо колегите от Проем Aid. Ние трябва да подкрепим петицията, да искаме преработка на директивата за улесняването, да се сложи край на криминализирането на предоставяне на хуманитарна помощ. Бих предложила също така Комисията по петиции да излезе с устен въпрос към Европейската комисия по време на пленарния дебат. Би трябвало да обсъдим темата в пленарна зала. Да говорим за това, че трябва да подкрепяме подобна дейност, а не да я криминализираме. За това може да се разговаря с координаторите и да решим да излезем с устен въпрос в пленарна зала. Въпрос към Европейската комисия. Благодаря. Thank you very much. Now I have five more speakers and we are... Благодаря. Имаме още петима заявили желание да се изкажат. Господин Терикабрас, след това господин Фернандес. Благодаря. Много е важна тази петиция, защото опираме до европейските ценности. Не може Европейския съюз да стои с кръстени ръце пред тази вълна от бежанци и мигранти. Тези хора всъщност търсят един достоен живот – би трябвало държавите членки да не криминализират помощта. Комисията в момента прави оценка на изпълнение на директивата 2002 наклонена черта 90. Ние трябва да следим европейското законодателство да не се променя в основното. В Италия се предоставя помощ на бежанците. Във Франция обаче има кампания, събират се подписи, има подкрепа и от 100 организации, 21 000 са се разписали да се сложи край на това криминализиране на предоставяне на хуманитарна помощ. В крайна сметка криминализират се дейността на хора, които жертват собствения си живот – за да спасят този на другия. Това не са само европейски ценности. Тук всъщност говорим и за конвенциите на ООН. Знаем, че има конвенции за нелегален трафик на мигранти по земя, въздух, също и небе. Имаме член 20. Казва се, че всички мерки трябва да са съобразени с необходимостта да се спазват основните права и да се спазва също така законодателството на държавата с бряг на това море. Държавата членка е задължена да оказва помощ на хората и корабите в беда в морето. Нека ви напомня също така член 1 на директива 2002 от 90 та година. За нея говори и колегата Лопес Агилар. Трябва да се направи промяна. Да се каже, че няма да се налагат санкции. Това е изключително важно. При следващата преработка на директивата тази промяна трябва да се направи. Благодаря. Благодаря. Господин Фернандес. Благодаря. Истината е, че рядко има петиции от гражданското общество, които да са толкова необходими и толкова достойни като настоящата. Аз, разбира се, я подкрепям. Подкрепям напълно и петицията, и хората от спасителните служби, които присъстват днес в залата. Това е така, защото преживяваме огромна криза, банкова криза, финансова криза, економическа криза, но всъщност най-голямата криза в Европа е кризата на ценностите, на нашите принципи. Струва ми се, че ние трябва да се върнем към най-доброто от духа на Европа. Особено в тази година, когато ще празнуваме 60 годишнината на Римския договор. Преди няколко месеца видяхме драмата на бежанците по Балканския път. Аз съм проследил пътя на един от бежанците, мина през Лесбус, който има много проблеми в Европейския съюз. Чрез тази петиция ние защитаваме европейските граждани, които предоставят помощ на хората, тръгнали да търсят късмета си в Европа. Аз се присъединявам към Паула, Енрике, Емануел и Хулио. Те представляват най-доброто от европейския проект. Те защитават по-доброто бъдеще за европейските граждани. Директивата трябва да се преработи. Надявам се нашата комисия да бъде единодушна, Европейската комисия да обърне внимание, аз се присъединявам към петицията. Благодаря. Още три изказвания, след което приключваме. Господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че днес водим тази дискусия и мисля, че наистина е много интересно да се запознаем по-точно с темите, за които става дума в момента на остров Лесбос, за който стана дума. Има хиляди е, бежанци и незаконни мигранти. Същото се наблюдава на остров Саус, Самус и на остров Хилс. Аз бях там преди две седмици. От една страна, това са хората, които се опитват да спасят живота на бежанците и напускат острова, обаче има и жители на островите, които са оказали гостоприемство през всички тези години. Условията обаче стават все по-лоши и дори жителите на островите не могат да преживяват там. Европейския съюз трябва да предприеме нещо за подслоняване на тези бежанци за генерално решаване на проблема. Второ, Неправителствените организации трябва също да са наясно, че те не могат да функционират като държава в държавата, те трябва да спазват правото на съответната държава. На Самос, например, или извинете, по-скоро на Хилос, казва ораторът, има една крепост, която е археологически паметник и ако гърците там поставят палатки, ще бъдат санкционирани, защото това е незаконно. Обаче беженците го правят, защото е, тези организации строят палатки там. Мога да кажа, че в Гърция толерантността е голяма. Въпреки незаконното поведение при е, настаняване на бежанци, при е, изграждане на палатки, където изобщо не се вземат необходимите разрешения за това, всеки грък, който би направил подобно нещо, би бил задържан от органите органите. Има много голяма толерантност от е, държавните органи спрямо такива практики. Е, сега, хората, които се опитват да спасят е, живота на бежанците, това трябва да става в тясното сътрудничество с съответните органи на съответните държави и това по действащото право. Как на място могат да се организират такива действия, в крайна сметка решават съдилищата. Европейския съюз тук има известни компетенции, понякога обаче компетенциите са на национално и дори на местно равнище и смятам, че държавите членки са тези, които носят отговорност за решаване на тези проблеми. Първо да установят кой е виновен за незаконния трафик на мигранти, Второ, мога да кажа, че когато се наруши наказателното право, трябва да има ответна реакция. Радвам се много, че тази дискусия днес се води и ако се опитате тази дискусия да я проведете на Егейските острови и е, видите каква е реакцията на жителите там, може би ще реагирате по друг начин. Наказателното право доколкото ми е известно, попада в компетенциите на държавите членки. Т.е. държавите членки установяват точно как е, трябва да се прилага наказателното право и какви наказания да се налагат. Аз е, пледирам тази диску... петиция да остане отворена. Трябва да влезем в контакт с компетентните органи, за да можем да изслушаме всички страни аз мога да кажа, че много неправителствени организации е, предизвикват много бурни реакции сред местното население. Освен това, трябва да видим финансовия статут на тези НПО. Много от тях получават средства от Европейския съюз, без изобщо да има контрол върху изразходването на тези средства. Олаф също трябва да се намеси, най-вече, що се отнася до правителствените организации в Гърция. Те получават финансова помощ от Европейския съюз. Бежанците на Лесбос обаче страдат от е, ниските температури и снега там. Аз знам, че е, и е, местните органи трябва да се намесят, това е вярно. Те трябва да бъдат контролирани, обаче трябва да се контролират и НПО, за какво изразходват предоставените им средства. Тук трябва да има ясна правна рамка, за да може да се проведе дискусия, която да учита всички аспекти. Благодаря. Становиско Европска людове страни. Проблематика migrácie je велми... Проблемът за миграцията е доста сложен и ние виждаме, че отчасти е, това разделя правителствата и гражданите на Европейския съюз. По тази тема трябва да се дискутира и да се търсят истински решения. В тази сфера ние не трябва да имаме различни мнения, защото става дума за съдбата на хора, които е, предоставят хуманитарна помощ. Аз е, много се радвам, че обсъждаме тази тема. Е, ние е, от НП подкрепяме оставянето на петицията отворена и ще продължим контактите с комисията Либе по тази въпрос. Господин Калбет, ще бъда кратък, но трябва да кажа, че аз също изпитвам възмущение. На първо място трябва да кажа, че всъщност се радвам. Когато бях млад, ме отхвърлиха, не станах член на мафията, някак си не минах през конкурсите, тъй да се каже, но ето сега се оказва, че се изпълнява моята детска мечта. Но сега сериозно. Аз съм съгласен с всичко казано до тук. Наистина трябва да се помисли за законодателната дейност, но нека да видим какъв е основният проблем. Става дума за нещо чудовищно. Имаме трима европейци, които аз подкрепям, които са подкрепени от гръцкото правителство, които са извършили хуманитарна дейност и сега тя ги обвиняват в трафик на хора. Повтарям, трафик на хора. Това е абсолютно чудовищно. И аз просто не разбирам как е възможно това. Много ви моля. Гръцкото правителство не е отеглило обвиненията, вече минаха месеци. И тук не става дума за нещо административно, е така да ти наложат глоба. Това не е детска игра, не, обвинението е в трафик на хора. Говориме си за това, че директивата добре може някой ден да се промени, но ние трябва на първо място да защитим тези граждани. Не може да се обвиняват като трафиканти, хора, които всъщност помагат да се спаси живота на бежанците. Thank you very much. That concludes my list of благодаря. С това приключва списъка с заявилите желание да се изкажат. И е, аз лично предполагам, че и всички вие искате да чуете господата с е, оранжевите е, половери, които оказват помощ на мигранти. Мисля, че никой друг не може да приключи това по-добре от вас. Имате две минути. Bueno, lo primero, agradecer. На първо място искам да благодаря на всички групи, които ме подкрепиха. Аз съм Мануел Бланко, аз съм основател на организацията Проем Aid. Ние е, сме доброволци, работим за испанската държава, но сме доброволци, защото предоставяме своята помощ на доброволен принцип. От друга страна сме професионално обучени като пожарникари. Аз работя в Севилия. Жене съм, имам три деца. Имам 500 човека, които ръководя. Много съм развълнуван, за което се извинявам. но трябва да кажа, че това, което виждах по телевизията, просто нямаше как да ме остави равнодушен. Децата, които загиваха в морето, какви сме ние? Сега ни казва, че сме били луди. Защо сме били луди? Защото сме станали от дивана, изоставили сме семействата си и сме решили да помагаме на хората. Да помагаме и на административните местни власти. Ние на първо място влязохме в контакт с гръцките власти, с гръцките крайбрежни органи, представихме своята документация като професионалисти, казахме какво искаме да правим, видяхме спасителните операции в морето, но нека не забравяме, че самите ние избрахме да не оставаме безучастни. И тази хуманитарна криза всъщност беше избягната благодарение на доброволците. Именно за това сме в оранжеви пловери, за да ни виждат в морето. Ето там виждате и снимката, виждате колегата. Целта е наистина да се помага на хората, да се спазват и човешките права, и правото на морето, което гласи, че винаги трябва да помагаш на хората в беда, независимо от тяхната националност. Ние спасявахме тези хора и им казвахме добре дошли в Европа, защото ние сме европейци, ние вярваме в европейския проект, но това, което се прави спрямо нас сега, не е справедливо. Благодаря ви. Eh, I owe this requisition to Madame Vallin, I'm sorry. The person who convinced me... Лицето, което ме убеди, убеди, че съм член на престъпна организация, госпожа Албиол, трябва да кажа. Председателката, моля, не се обръщайте така към членовете на комисията. Председателката, е, ще ви помоля да се отнесете с уважение дошли, към хора, дошли от толкова далеч, хора, които имат хуманитарна дейност. Оставете на страна дребните си разногласия. Не е почтено в тази зала в този момент. Сега ще се обърна към вносителите. Сеньор! Госпожо председател, ако господин Кълбет ще ме обвинява, то нека да го поправя. Аз казах, че в Европейския парламент се преследват престъпни политики спрямо бежанците и мигрантите. Това казвам и мога да го повторя. Това е всичко, което съм казала. Достатъчно и към двамата, казва председателката. Ако имате нужда от кафе, може да го изпиете отвън, но не ни интересуват разногласията ви в момента. Сега се обръщам към вносителите на петицията. Благодаря ви от все сърце, че сте дошли до тук, че сте пътували толкова дълъг път. И на първо място благодаря ви за това, което правите, помагате на хора в нужда. Преди много време казвах, че е, много често се казваше, че Средиземноморието е, се превръща в една гробница. Вече съм спряла да го кажа. То не се превръща, то вече е огромно гробище. И за жалост, госпожо Шмидт Порас, твърде малко са хората като вас. Според Върховния комисариат за беженците на ООН през 2016 година почти 6500 души са починали в Средиземно море. Така че това, пред което сме изправили днес, е една хуманитарна катастрофа. Е нещо, което следващите поколения ще ни, за което следващите поколения ще ни съдят. Ние не се справихме добре, не направихме достатъчно. Вие правите каквото можете и ние от тази институция ви благодарим за това. Дискусията днес е ограничена във времето и е в много добър момент. Изслушах е, изказването на комисията за е, декларацията относно директивата за улесняването, нещо, което ще стане в следващите седмици. Надявам се, ще почерпите и опита, от който чухте тук. Освен това, искам да подчертая едно проучване, поискано от комисията Либе, е, и в което са установени сиви зони и нередности, свързани е, с хуманитарната дейност, които са пречка за ефективното извършване на хуманитарна дейност от участващите в нея. Това проучване разглежда законодателната рамка и е, правната сигурност в тази сфера. Така че това, което мога да предложа тук е петицията да остане отворена, да изчакаме прегледа и оценката на директивата за улесняването. И нашата комисия също ще предприеме други мерки. Ще обсъдим с координаторите какво можем да направим от тук нататък. нататък. Нещо, което можем да направим заедно и с комисията Либе. Не съм сигурна. Мисля, че координаторите ще могат да решат по-добре от мен тук. Мисля, че това е един начин, чрез който да подходим. Така ще се подчертая и факта, че вие дойдохте тук днес ние оценяваме вашата дейност и всички ние, от всяка държава членка, всяка европейска институция и всеки един европейски гражданин е обвързан от международното право, международното е, право за море, морско право и също така ние всички като хора сме задължени да помагаме на онези, които са изпаднали в беда. Всички ние сме задължени да го направим. Това е едно морално задължение и не бива да забравяме, че то се прилага и за политиците. Още веднъж благодаря ви за това, че дойдохте тук и съм убедена, че колегите ще се съгласят да процедираме по този начин. Благодаря ви. Лек път на обратно до местата, откъдето идвате. Is... Следващата петиция е с номер 0927 с 85 подписа относно твърдение за нарушение на избирателните права в България. За жалост, след няколко минути ще трябва да напусна залата, така че е, заместник-председателката ще председателства това заседание. Ще помоля тези от вас, които напускат в залата, да го правят тихо. И така, дами и господа, ще продължа на унгарски. Уважаеми дами и господа, минаваме към следващата петиция. Откривам разискването по петицията 927-2015. Става дума за а, българския вносител Илхан Кючук. А, петицията е подкрепена от 85 подписа и съгласно българското право не е позволено да се използват други езици, освен български, освен а, в а, предизборната кампания. Сега искам да дам думата на Илхан Кючук. Той е член на Европейския парламент. Предоставя му 5 минути за представяне на петицията. Благодаря, господин. Thank you. не се намирам в Комисията по петиции не само по своя собствена воля, а по волята на 36 378 души. Толкова са хората, които са се подписали под, под петицията. Но е по-важно защо съм тук и защо се стигна до тук. Поради един анахроничен проблем на българската демокрация – 21 септември 2014 година по време на парламентарните избори. Бях глобен. В качеството си, дори ако искате, на евродепутат, бях избран за евродепутат с 1000 лева. За това, че съм казал няколко думи. Няколко думи на майчиния си език. Не само на майчиния си, но и на майчиния. Уважаеми господин председател, България е страна член на Европейския съюз вече десета година. И аз смятам, че във всяка една страна на Европейския съюз трябва да се спазват високите демократични стандарти. Аз съм убеден, че голяма част от моите колеги, имам удоволствието да ги познавам лично, говорят различни езици. И спрямо българското законодателство те могат да се кандидатират за членове на Европейския парламент. Ако вие като част от семейството на ИПП и българската партия, която принадлежи към семейството на ИПП, реши да ви издигне. За това няма формална пречка. И закона го казва в член 351 и 2 от Изборния кодекс на Република България. Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително. До тук добре. Обаче вижте какво казва следващия член. Съгласно член 181, алинея 2 от Изборния кодекс на Република България, предизборната кампания се води на български. Този текст означава, че предизборната кампания се води само на български. Господин председател, уважаеми колеги, вие имате избор. И изборът е много лесен. Или научавате български за определен период от време, се кандидатирате за представител на България в Европейския парламент, или Просто мълчите. По време на цялата предизборна кампания решавате да мълчите, защото, закона ви, защото закона ви забранява. И такава ще бъде съдбата не само на всички членове на комисията по петиции, такава ще бъде съдбата на Жан-Клод Юнкер, председателя на, на Европейската комисия, такава ще бъде съдбата и на председателя на Европейския парламент, господин Таяни, на моя председател Ги Върховщад, ако Българската либерална партия ДПС реши да го издигне за представител на България в Европейския парламент. Това е грубо нарушение на високите демократични стандарти. Вероятно някои колеги ще кажат, намираме се в предизборна ситуация и това е причината темата да идва на дневен ред. Не. За съжаление, моята страна от 2013 година се намира в постоянни, в перманентни избори имаме спирала от политически кризи. Това не е причината. Вероятно и други колеги ще кажат, че това не е европейски въпрос. Това е въпрос на националните власти. И ще бъдат прави, но само до някъде. Техническата организация на изборите е компетентност на националните власти. Правото на изразяване на това как аз трябва да се изразявам, на какъв език да го правя, това е мое лично право. И във всички документи това право е част от фундаменталните човешки права и свободи. И с това няма да се премиря. Ще продължавам тази битка. Вероятно, трети колеги ще кажат, че има решение на Европейския съд по правата на човека. Аз ще си позволя да им припомня едно решение на Европейския съд по правата на човека от 2006 година делото Шукран Айдън е и други срещу Република Турция. За справка номер 49197. Турция е страна, която не е член на Европейския съюз, е осъдена за дискриминационно отношение срещу своите граждани. За това, че не позволява езиковото многообразие. Уважаеми господин председател, превършвайки, мобата ми е комисията по, петиция, по петициите да остави отворена петицията, защото близо 30, над 36 хиляди български граждани се подписали под нея. Огромна енергия, която съм убеден, че ще продължи. Рано или късно този анохраничен на българската демокрация проблем трябва да бъде решен. Второ, господин председател, да се отправи искане за становище до компетентните парламентарни комисии с цел да се изясни дали съществуващото ограничение е в разрез с принципа на недискриминация. И още един въпрос. Пълната забрана за използване на други езици не представлява ли нарушаване на принципа на пропорционалност? Комисията по, петиция, по петициите да поиска становище от Европейския омбудсман относно това дали съществуващото езиковото ограничение нарушава правото на свободно изразяване на обмяна на информация на език разбираем за тях. Благодаря ви. Köszönöm szépen. Most szeretném a bizottság. Благодаря. Сега представителят на комисията. Това е госпожа Моника Мосхамър. Давам ви думата. Much, Chair, and... Uh, Благодаря, господин председател. Обръщам се и към вносителя на петицията. Първо, нека ви обърна внимание на писмения отговор на комисията на тази петиция. Европейския съюз има правомощия в областта на изборното право но нито договори, нито директивите уреждат самите механизми по предизборните кампании. Следователно, за съжаление, тук не виждаме правомощия на Европейския съюз. Ние не можем да се намесим – използването на езици се решава единствено и само от държавите членки. Разбира се, държавите членки трябва да организират изборите в съответствие с правото на Европейския съюз и международните стандарти, но в това отношение нека спомена и делото, на което се позова вносителя на петицията, ще спомена и го дело внесено от латвийски гражданин. Съдът реши, че изискването за владеене на език не може да съставлява само по себе си нарушение на човешкото право. Разбира се, трябва да се спазва принципа за пропорционалност. Пак казвам, тук опираме до изключително правомощие на държавата членка. Тя е тази, която решава как да се ползват езици в предизборни кампании. А що се отнася до съдебната практика на съда и споменатите дела, наистина там заключението е, че би могло да се мисли за ограничения при ползването на езиците. Имам един малък личен коментар в тази връзка. За втори път ние разговаряме по тази тема, както съм в тази комисия. Темата е изключително чувствителна и аз искам малко да прецизирам това мнение. Използването на даден език е в прерогативите на една държава до тогава, докато тази държава не е подписала международни конвенции, които биха принудили тази държава да спазва езиковото многообразие. Т.е. аз бих казал, че това е по-скоро в компетенциите на съвета на Европа. България е подписала Конвенцията за правата на човека, съответните документи към нея. Не знам какво е състоянието с езиците в България. В Европейската харта за малцинствата и регионалните езици това е уредено. Тези международни споразумения са задължителни за държавите, които са страни по тях, които са ги подписали. Свикстром really Аз ще изпълня това, което ни помоли госпожа Викстрем, да не повтаряме. Нека попитам дали има някаква нова информация. Ние разгледахме тази петиция миналия път. Междувременно са поступили два нови факта. Единият факт е писмото на Франс Тимерманс – ние решихме да се обърнем към него. Според мен авторитетът на господин Тимерманс не може да се успорва. Отговорът е пределно ясен, няма да го цитирам, всеки разполага с писмото. Казва се това не е компетентност на комисията. Всичко е много простичко, затова питам нашия председател след изслушването на комисията и след този аргумент, че не става дума за компетентност на Европейския съюз, как да не затворим петицията? Изобщо можем ли да затворим която и да било петиция тогава? Разбирам, че темата е сложна, някак си се забравя, че тя се разглежда само три седмици преди предизборна кампания. Но дори да приемем, че всеки може да е свободен да се изразява на какъвто си иска език – Нека не забравяме, че ние сме в комисията по петиции и не е в нашите права да вземаме решение. Тази петиция трябва да бъде затворена. В противен случай не го ли направим, не виждам основания да приключим работа по която и да било петиция. В България има избори, е ясно, че решението ще се използва в предизборната кампания. Обикновено аз съм този, който настоява петициите да останат отворени. Просто защото, когато нямаме солидно правно основание, е добре петицията да остане отворена, да се упражни натиск, да се прекратят определени лоши практики, но в този случай антиевропейските сили в България са тези, които ще се възползват. Точно този вид намеса не бива да осъществяваме, ако желаем Европейския парламент да има престиж. Аз предлагам петицията да се затвори. А като компромис можем да уведомим българските власти, че Комисията по петиции разгледа този проблем. Може би също така да ги уведомим, че е добре да започне дебат за провеждането на европейските избори, защото според мен европейските избори са отделна тема и ние наистина можем в случая с европейските избори да се намесим. Но тук говорим за национални избори и ние да се месим в един правен порядък, който е бил одобрен от мнозинството в парламента мината година, според мен е вредно. Аз призовавам петицията да се затвори с тези допълнителни дейности като компромис. Благодаря, господин Мариас. Мисля, че е, мога да се присъединя към колегите, които взеха думата преди мене. Липсват е, правомощия. Имаме отговора на господин Тимерманс. Ние обсъдихме този въпрос на предходно заседание. От тогава, според мен, трябва да се затвори тази петиция, защото нашата комисия няма подобни правомощия. Това от една страна, така че предлагам да се затвори петицията. Използването на национален език е нещо важно в дадена страна, докато е, това става в рамките на упражняване на индивидуални права и докато е, не се обръща лицето към съд. Така че е, в случая когато имаме съдебно производство, тогава се изисква преводач. Обаче в случая това не е така. Това не е само проблема в България. Аз знам, че избирателите се изразяват на собствения си език порез кампанията, но използването на други езици, които не са официални в публичния дебат, това всъщност е проблема. Всъщност това е, което искам да посоча. Докато има предизборна кампания, имаме публично пространство. В това публично пространство всички избиратели трябва да се запознаят с аргументите на кандидатите на разбираем език. Така че не може кандидат да се изразява на език, който от 80% от населението не се разбира. Сега става дума за публичен дебат и за публично пространство. С други думи, един кандидат не може да се изразява на език на малцинство и той да бъде разбиран само от 10% от населението, а не разбиран от 90%. Представете си, част от а, народа, който а, представя аргументи в предизборната кампания и по-голямата част от населението не разбира а, е, тези аргументи. А, е, всъщност е, това е незаконно и сега ако кандидат за Европейския парламент може да участва в публичния дебат с е, език, който трябва да бъде разбираем от преобладаващата част от гражданите. Това е. И е, всъщност е, точно това се описва и тук. да речем, може да се е, използва този език само в контакти между граждани, неформално, които е, предлагат е, едно или друго в индивидуален порядък помежду си, но не по време на предизборна кампания, защото тогава има публичен дебат е, и говорим за публично пространство. И в случая, кой е езика, който трябва да се използва, български език – е, виждате, това е петиция, която извън а, правомощията на Европейския съюз, тук става дума за правни аспекти, но има и политически аспект. Е, така че, според мен, е, вносителят няма право в случая. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Колеги, имам няколко неща да кажа. На първо място, Лично аз съм а, представител на мълцинство в Естония и знам, че когато стане време да се разглежда моята петиция, аз ще защитавам моята гледна точка, а други пети, пет други колеги ще са срещу мен, тъй като просто аз идвам от мълцинство. Може би за в бъдеще е добре да решим, че ето, имаме вносител, имаме и друг а, човек от неговата страна който обаче му противоречи, защото в противен случай е, представителите на мнозинството ще решават бъдещето на малцинството, което е недемократично като подход. Друго нещо. В Европа говорим за единство в многообразието. Много е странно обаче тогава в една държава членка да има такива странни практики. Господин Малинов многократно спомена изборите и знаете, че съгласно процедурите тук могат да се внасят петиции по различни въпроси, което няма нищо общо с изборите. Освен това, господин Малинов спомена две събития и ще се спра на едното преди почти два месеца приехме резолюция за борба срещу антиевропейската пропаганда от страна на трети страни. И ако не говорим с европейските граждани на техния език, тогава може би някой друг ще говори с тях на майчния им език. Искате ли господин Ердоган да говори с турското малцинство в, Бълг... в България? Мисля, че не искате. Благодаря. Благодаря. Господин Корумбашев, извинете, ако погрешно съм изговорил името ви. Благодаря ви, господин председател. А, аз подкрепям искането на господин Малинов да бъде затворена тази петиция. Аз не мисля, че тази петиция е внесена тук с цел да се реши фундаментален въпрос на европейското право. Очевидно, Целта е тя да бъде ползвана за, не за целите на правото на Европейския съюз, а за вътрешно-политически цели. Разбира се, вие може да приемете, че по една абсолютна случайност в България предстоят избори парламентарните след два месеца. Но, както знаете, понякога случайното е израз на закономерното. А, няколко представители тук, включително и представителя на Европейската комисия, каза, че не вижда правомощия, с които този въпрос да бъде решен тук. Аз бих искал да ви дам един пример от едно село Бял Извор в област Кърджали, в което населението половината са български турци, половината са българи мусулмани. Няколко пъти съм разговарял с българи мусулмани, които им прави впечатление, че там се провеждат а, политически събития на турски язик, които те казват, ние просто не разбираме какво се говори. На всичкото отгоре някой път тези събития се анонсират, обърнете внимание, като митинг молитва. Обърнете внимание на това смесване. Или да си представим, че това събитие е протекло на турски язик и се отразява от Българската национална телевизия, както е редно да бъде отразено като политическа, като публична проява по време на предизборна кампания. Как ще трябва да се представи този репортаж по Българската национална телевизия според вас? Очевидно този въпрос е от приоритета на правото на държавата членка – Очевидно този въпрос е решен в нашия национален парламент и между другото е решен с огромно мнозинство от много политически сили, от много и различни политически сили, от целия политически спектър. Благодаря ви на вниманието. Благодаря. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, Както е видно от изпратения отговор на заместник-председател Тимерманс относно въпросната петиция, Европейският съюз няма никакви правни основания и никакви правни компетенции, нито Съюзът, нито Комисията, нито Съвета, да променят, да влияят или по какъвто и да било начин да се намесват в изработването на националното законодателство, свързано с изборния процес. Такава е практиката, такива са договорите, в тази посока са и е решенията на съда. Преди малко стана дума на какво е основан Европейския съюз. Европейския съюз, според нас, би трябвало да бъде основан на основите на правото, на законодателството и на уважението на правния ред. А то е еднозначен. И във връзка с този правен ред е много ясно и много просто. Петицията не отговаря и не може по никакъв начин да реши тези въпроси. Те се решават от националните законодателства. Еднозначно петицията трябва да бъде затворена, тъй като няма как да породи каквито да било правни последици. По въпроса за това дали се използва предизборно или не, това е второто ми присъствие и второто ми участие в такъв дебат. И в двата случая беше преди избори. Ако веднъж е случайно, два пъти надали е случайно. Стана дума и за господин Ердоган. Темата е много дълга но участието на господин Ердоган в българската политика минава през няколко политически формации. И минава именно през участието му в подобни политически акции и в подобни политически действия. Член 3 на Българската конституция определя официалния език. Според българското законодателство, общностите в Република България свободно ползват своите майчини езици. Ще го повторя. Българското законодателство гарантира правото на всеки един български гражданин свободно да ползва своя майчин език. Тук говорим за регулация по време на избори, а това е нещо съвсем различно. Всеки един български гражданин има възможността, според нашето законодателство, безплатно да изучи нормалното ниво на владение на официалният език в държавата. Ще повторя отново. Безплатно получава възможност да изучи официалният език на държавата, за да може да участва активно в обществения политически живот. Колегата даде пример какво би станало, ако господин Юнкер или господин Туск или някой друг би дошъл да се кандидатира на избори в България. Уверявам ви, ако той отиде в споменатото от колегата село или някъде друга да използва, да речем, английски язик, няма да спечели много добър резултат на изборите. Ако вие дойдете и говорите на унгарски, също ще имате голям проблем. Добре си дошъл, но ви съветвам, вземете преводач. Ако аз се кандидатирам в Унгария за европейски представител, ще си намеря преводач, уверявам ви, защото ще ми е трудно на български в, да речем, Нандро Екервар да, да, да агитирам. Така че, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нека да уважаваме правото и нека да уважаваме законодателството на държавите членове и общностното право. В този смисъл тази петиция не може да постигне никакъв друг ефект, освен вътрешно-политически, и затова тя трябва да бъде закрита. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също ще следвам препоръката на председателя. Няма да повтарям казаното от колегите. Повечето, които се изказаха днес, са за затваряне на петицията, тъй като е ясно, че говорим за нещо абсолютно извън правомощието на Европейския съюз. Нямаме много време, затова ще кажа две неща. Първо, както и вие казахте, господин председател, всички държави включително и държавите членки, са подчинени на международните конвенции, които са подписали. Но не може за дадено време да се преустановява упражняването на дадено основно право. Да се каже, че в България можеш да говориш всякакви езици, но като дойдат избори, изведнъж не можеш – не може временно при специфични условия да се прекратява упражняването на основно право. Когато гласуваш, трябва да разбираш добре за какво гласуваш. Според мен, петицията трябва да остане отворена. Нашата комисия, така или иначе, е взимала отношение по избирателни закони може да не говорим за наше правомощие, но когато се посяга на човешки права, ние трябва да вземем отношение. Правото на добре информиран вод не може да се упражни в противен случай. Разбира се, изборите се провеждат при много конкретни условия – и всички граждани, които имат право на глас, трябва да могат да го упражнят така както трябва. Пак казвам, според мен петицията трябва да остане отворена, защото според мен петицията не се представя сега заради бъдещите избори. Тази петиция много време вече се разглежда и не мисля, пак казвам, че се представя заради изборите. Колегите говорят за някаква политическа мотивация, партийна мотивация. Аз няма да навлизам в този спор, защото не вярвам в него. Според мен, ние тук представляваме 500 милиона европейски граждани и когато техните права не са защитени, а ние като парламент отговаряме за това, трябва да се обърнем към съответната държава и да поискаме да вземе необходимите мерки – петицията трябва да остане отворена. Госпожа Жданока. Благодаря, господин председател. Мисля, че петицията трябва да остане отворена. Първо, защото получаваме много противоречиви сигнали от комисията. Днес чухме изказването на комисията, в което тя спомена, че хартата на основните права е правно обвързваща. че тя не позволява дискриминация на различни основания, едно от които е на основание език. И това е първият международен ез... Е, документ, в който се казва, че езика е възможна причина за дискриминация и в който се забранява дискриминацията на това основание. Да, знаем за член 51. Може би господин Тимерманс го споменава но не можем селективно да се позоваваме на хартата. В едно изказване комисията казва, че хартата е обвързваща, в друго казва, че хартата не е обвързваща. Ако също така се позовем на Европейската конвенция за правата на човека, ще се обърна конкретно пред, към представителя на комисията. Вие не представяте правилно фактите. Решението на Европейския съд по правата на човека в едно дело беше в полза на моя колега от моята политическа група, която бе дисквалифицирана от избори, от кандидатиране в избори поради дискриминация на основание език. И това на базата на конвенцията. Така че трябва да видите, че да прочетете цялото решение, където се казва, че непознаването и на официалния език не е причина за това тя да не бъде допусната до избори. Така че не дейте да представяте погрешно фактите. За жалост за вас, може би, аз познавам това дело добре и не би било удачно да привеждате е, това дело като довод тук. Има редица съдебни решения относно мълцинствата. В Латвия също така има и решения на ОНЕ за това. Има и решения от името на представители на мълцинства и тяхното участие в избори. Ето защо Поддържам напълно казаното до тук за правата на малцинствата да се изразяват и да могат да се изказват на родния си език. Този проблем не съществува само в България. Същото, подобна петиция имаше и от полското малцинство в Литва, което е в малко по-добро положение, но частично е дискриминирано, така че става въпрос за един общо европейски проблем, така че петицията трябва да остане отворена и да продължим да го обсъждаме. Благодаря. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Ясно стана от всички изказвания, че редът и условията на предизборните кампании не се уреждат от правото на Европейския съюз. Също така, при позоваването на Европейската конвенция за правата на човека, при съответното тълкуване на тази конвенция от Европейския съд по правата на човека се прие, че по принцип държавите имат право да уреждат използването на езици от страна на кандидатите и други лица по време на изборните кампании и ако е необходимо, да налагат определени разумни ограничения. Когато говорим за практика на Европейския съд за правата на човека, аз ще се спра и на предното дело, Подкозина срещу Латвия, където Европейският съд за правата на човека каза, че правото да се гласува и да се участва в изборите е важно, но не е абсолютно. Съществува възможност за ограничение, като държавите членки по Конвенцията за човешки права имат правото да налагат условия за това. В същото време тези ограничения не трябва да пречат на дадените права като такива и да ги обезмислят. Предприетите мерки не трябва да са непропорционални. В редица решения съдът и пресесващата го комисия Булгаков срещу Украина, Байлак Ферер срещу Франция, са стигнали до заключението, че езиковата политика на всяка държава се определя от редица фактори и държавите имат свободата на действие в тази сфера. В Метцел срещу Латвия и Козлов срещу Латвия съдът коментира, че свободата на използване на даден език като такава не е защитена от Конвенцията за човешки права – Своето решение относно с Украина един срещу Турция относно използването на кюртски язик в предизборната агитация, Европейският съд за права на човека набляга на необходимостта от пропорционалност на санкциите. Съдът заключава, че въпреки, че държавите имат право да регулират използването на неофициални езици в предизборни кампании, пълната забрана на неофициални езици, заедно с наказателната акция е, санкция. В Турция това са две години затвор. Не са съвместими с свободата и демократичните ценности. В случая на България обаче никъде в закона не е предвидена наказателна санкция. Санкцията е административна в размер на 100 евро. Така че, съгласно българската конституция, в България единственият официален език е български език и предизборната кампания, съгласно изборния закон, е публична, така че с задължението в изборните правила за водене на предизборна кампания на български език се гарантира публичността на тези кампании. Благодаря ви. Господин Терикабрас, благодаря. Аз мисля, че петицията трябва да остане отворена по друга причина. Аз съм почти скандализиран от това, което чувам и не съм сигурен, че бих искал да живея в тази бъдеща Европа. Но това е нещо различно като тема. Много са важни концептуалните, понятийните разлики – това, че един език не е официалният език на дадена страна, не значи, че трябва да се разглежда като противозаконен. Това са абсолютно различни неща. Пак казвам, това, че езикът е неофициален, не значи, че нарушава закона. Да не говорим, че езикът ни определя като човешки същества. Аз съм каталонец Живял съм по времето на диктатурата на Франко. Франко също забраняваше използването на каталунски. Преследваше тези, които говорят каталунски. Как мога аз да налагам на другия неговия език или религия или пол? Как мога да намеря извинение за нещо подобно? Това е абсолютно неприемливо в една демокрация. Струва ми се, че е наистина изумително как може използването на даден език да се санкционира. Няма значение дали става дума за 100 евро или 1 евро. Ние говорим за човешко право. Ако не защитаваме човешките права, какво защитаваме? Комисията каза, зависи как са организирани изборите. Много съжалявам, това не е така, защото тук засягаме правата на човека. Ако вие забраните самоопределението на пол или религия или език, вие всъщност заставате срещу правата на човека. Не мисля, че този въпрос може да се реши от националните органи, които налагат такива глоби. Как мога да се доверя на подобни национални органи? Колегата правилно спомена нашия девиз едини в многообразието. Много ви моля, това не е същото като многообразие в единството. Важното е многообразието. Многообразието създава единство. Не може да настояваме на единството и да позволяваме някъде в маргиналията да има многообразие. Пак казвам, това е посегателство срещу младсинствата и човешките права. Следователно, Темата трябва да се обсъжда и петицията трябва да остане отворена. Благодаря. Госпожа Алвял, това е последният оратор. Благодаря ви, ще бъда много кратка, защото господин Терикабраш чудесно го изрази. България е държава членка, следователно трябва да зачита езиковото многообразие и международните принципи. Става дума за основно право да не бъдеш дискриминиран на езиков принцип. Следователно, тук не може да има каквото и да било съмнение. Не може да дискриминираш някой заради езика, който говори. Това е фундаментално право. За мен петицията трябва да остане отворена. Както казаха и множество от колегите, като имам и едно предложение към председателя, според мен би било добре да се обърнем към Комисията по граждански свободи, тъй като тук се засяга езиковата дискриминация. Добре е да се допитаме до комисия Либе и да видим дали става дума за езикова дискриминация. Това е само едно предложение. Благодаря. Късъм Сейпен. Благодаря. Сега е време не само политически, но и е, така, една мъдра позиция да бъде заета. Необходима ни е политическа мъдрост. Аз изслушах всички много внимателно, всички становища, които бяха изразени. В момента нещата изглеждат последния начин. Четирите политически групи предлагат да не се затвори тази петиция и ако аз не казвам целият парламент, е, да, в Европейския парламент няма 100% еднакво мнение, но ЕКР е, предлага ние да затворим тази петиция. Аз е, мисля, че няма да бъде в демократичен дух, ако сега затворим тази петиция. Мисля, че трябва да проявим респект към мнения, които се различават от нашето. преброих. Девет членове на парламента са за оставяне на петицията отворена. Можем и да гласуваме. Аз мисля, че девет колеги са за оставяне на петицията отворена. Но, от друга страна, мисля, че не непременно трябва да вземем решение. Бихме могли от това, което изслушахме като становище, да формулираме препоръка и да оставим темата открита за обсъждане. Мнозинството не вижда тук политически въпрос, а по-скоро принципен въпрос. Сега ние бихме искали да се свържем във всички случаи с българското правителство, това, което каза господин Малинов, трябва да се хармонизира този закон, трябва да изискаме и становището на комисията Либе, предлагам на колегите да се обърнат към Европейския съд по правата на човека във връзка с изясняване на въпроса за компетентността. Не е обичайно да се открива такава дискусия. Може да гласуваме и веднага, но наистина въпросът е много чувствителен и не искам вие да си тръгнете с чувството, че ние не сме били коректни. Искам сега да дам думата на господин Малинов. Äh, господин председател, аз предлагам да гласуваме. Искам да посоча, че е, предложението на колегата Малинов съдържа и една втора част, която е много важна, а именно е, да се информира Комисията по петициите и правителството в България. Аз мисля, че чрез такива мерки може да се постигне подобрение. Разбира се, тук компетентна е българската държава. По-добре е да гласуваме в този смисъл. Ще имаме резултат и това е всъщност моята молба към председателя в случая. Е, Господин Мариас. Е, смятам, че тази петиция трябва да се затвори, защото ние е, трябва да вземем решение. Дори и всички да не сме съгласни, аз съм съгласен с Петър, че трябва да се гласува в случая. Ние в случая затваряме петицията. Е, след което ще напишем писма до българското правителство, за да го информираме. Аз е, виждам нещата по същия начин като Петър. Трябва да гласуваме дали това предложение е приемливо. Господин председател, мисля, че не бива да се създава прецедент. Прецедент, който няма да е никак добър. При всички петиции сме гласували, не мисля, че това е най-добрия начин. Всъщност никога не сме гласували по самите заключения. Нека ви напомня, ние искаме петицията да остане отворена, това е най-добре. Терикабрас Ур? Терикабрас. Господин председател, принципен въпрос. Можем ли да гласуваме по подозрение за нарушаване на човешките права? Казвам подозрение. Това трябва да го гласуваме, да го обсъдим. Но можем ли да говорим за човешки права и да затваряме петиция, която може да се окаже, че засяга човешките права? Иначе ние можем да си говорим за всичко под слънцето. В момента, изчакайте един момент, просто много ви моля и слушайте ме внимателно. Едно гласуване не означава, че този, който получи повече гласове, непременно има право. Всъщност, е, това означава следното, че 9 депутати подкрепя мнението на мълцинството. Ако девет са против, то тогава ние няма и да затворим петицията. chair please check the members Господин председател, моля, проверете кои членове имат право да гласуват в тази комисия. Вносителя на петицията не е член на комисията. Кой има право да гласува и кой няма? Максимално 10 гласа са. Кои са е, членовете за НП? Петър. Кой ще гласува?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 Disculpen. Извинявайте. Аз съм член на пак социалистите и демократите. Представлявам нашата група. Ние искаме петицията да се затвори. Това е моят вод. Just to clarify for some of the people who are... Искам... Е, искам само да уточня, че ние не гласуваме по петиции, защото е очевидно, че има е, консенсус обикновено дали тя да остане е, отворена или да бъде закрита. Информирам това на вниманието на всички, защото твърде много се отклонихме от обичайната ни процедура тук. Не исках да го посочвам, но вече първия път процедурата бе сбъркана. Ставаше въпрос за един абсурд. Не исках да го, пред... да го казвам сега, но този път процедурата трябва да бъде спазена. Аз не се притеснявам, не се плаша да загубя, някой ако много държи да спечели, добре, но нека видим как ще гласуваме, как ще разглеждаме тези въпроси, но искам да припомня, че става въпрос за петиция, а не за права на човека и нека да действаме с уважение едни към други, да гласуваме съгласно процедурата ни, процедура, която не използваме толкова често, но тя съществува. Е, very, very respect that но трябва да знаете, че четири политически групи са против закриването на, на петицията. Аз лично не държа да гласуваме, предпочитам да не гласуваме, но ако искате да гласуваме, разбира се, ще направим гласуване, но гласуването няма да е толкова сериозна стъпка в момента, тъй като политическите групи не са подготвени за гласуване. Ко... ЕНП има право на 10 гласа. Коментар извън микрофон. So, uh, you are not ready to така че не сте готов да приемете аргумента, че политическото малцинство едно политическо малцинство иска да остане петицията отворена. Това се отнася и до сериозността на работата на тази комисия. The... Господин Мариас, господин председател, тук сме обсъждали един много важен въпрос, свързан с германските репарации за Гърция. Въпрос, по който гласувахме. Това беше много важно гласуване и много групи гласуваха по него. Въпросът беше много важен и, и не бе прият никакъв консенсус по този въпрос. И тогава аз не бях съгласен с решението. Сега обаче нямаме консенсус. Така че едно предложение казва закрите петицията, и отпратете случая към парламентарната комисия по петиции на българския парламент. Това е едното предложение. Другото предложение е петицията да, да остане открита. Сега обаче няма консенсус какво да изберем и единственият начин да стигнем до решение е да гласуваме сега. И смятам, че именно това трябва да направим. Is that, uh, we cannot do it. Не можем сега да гласуваме. Има някои сесии, на които се гласува, но това не е сесия с гласуване. Много съжалявам, че го казвам и вие много добре го знаете. Господин Мариес, уважаеми колега, процедурата е следната. Имаме време за гласуване, когато гласуваме по определени правни акт, актове, документи с изменения и така нататък. Но всички други процедури предвиждат след обсъждане на една петиция да се вземе решение. Ако то не е плод на консенсус, следваме е, решението на председателя или председателката. Ако обаче не може да вземе такова решение, се гласува. Друга процедура няма. Ако няма консенсус, остава отворен въпроса за обсъждане. Госпожа Валина. Е, благодаря. Добре, че ми дадохте думата, защото дискусията стана дискусия между мъже. Според мен наистина предстои да направим нещо безпредседентно. Никога не сме гласували по такъв начин. Обикновено се изказваме в залата и след това председателството прави резюме. Но виждаме какво се случва в момента. Мнозинството се опитва да се наложи над мълцинството и трябва да помислим защо става така. Принципно аз съм съгласна с вашето предложение петицията да остане отворена. Господин Мария, моля ви, аз не ви прекъсвах, когато говорихте. И тъй. Ако вие не желаете да направите това предложение или не сте сигурен, нека да прекратим дискусията и тя да се проведе сред координаторите. Бих помолила обаче мнозинството да зачита младсинството. Ние също имаме права и в много случаи имаме и здрав разум. Така че, моля ви, малко повече уважение. Благодаря. Много съжалявам. Извинявам се пред всички, но ще трябва да сложа край на дискусията. Знам, че темата е много деликатна за множество от членовете на Европейския парламент. Опитвам се да стигна до някакво приемливо решение. Струва ми се, че не може да се намери средата, златната среда, така че да се вземе някакво политическо решение. При създалата се си ситуация единственото възможно решение е да проведем гласуване сега. а след това темата може да се разгледа и на заседание на координаторите. Много съжалявам. Няма микрофон ораторката. Господин Кючук замества госпожа Бесера, тъй като е от същата политическа група. Госпожа Бесера трябваше да си тръгне. It's, it's not possible because there is here a, a, a political So, dear... Това не е възможно. Скъпи приятели, скъпи членове на Европейския парламент, и тъй пристъпваме към открито гласуване. Кой е за затварянето на петицията? if the group decide yes. Ако групата реши, може да се гласува. So 11 votes, votes for closing. Now for keep open, please. Сега нека да видим колко са за оставяне на петицията отворена. Thank you very much. The, uh decision of this, of this vote. Благодаря ви. Решението следователно е петицията да бъде затворена. Ще изпратим писмо до българските власти. Ще изпратим писмо и на Либе. Препоръчваме на вносителя на петицията да се обърне към Европейския съд. Извинете, господин председател. Искам да попитам дали гласувалите сега са членове на комисията, защото това би означавало, че следващия път мога да доведа когато си искам. Вие знаете обичайната процедура при гласуване. Ако координаторът и групата стигнат до съгласие че могат да присъстват членове, които заместват други членове на Комисията по петиции, аз като председател приемам това решение. За това става дума. Както и да е, решението е взето. Благодаря ви. May I ask you just to say exactly the result? 11 to 6. 11 to 6. 11 to 6. Okay, thank you. 11 на 6 са гласовете. Тоначко защо? As usual. uh, these, these gentlemen, ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, Hölgyeim és uraim, folytatjuk a tanácskozást. Az... Продължаваме с работата си по дневния ред. Следващата точка Петиция 1168 от 2016 година, внесена от Исапел Рубио Перес – и сега и давам думата да представи петицията. Добър ден, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Бих искала да започна с едно кратко видео от две минути, за да разберете какъв е проблема, по който говорим днес. Este es el Mar Menor antes de... Това е Мал Менор преди 2015 година. Виждате кристално чисти води, много добро качество на околната среда и на мор, морето. Това са морските видове, които живеят по тези места – Всичките бяха там до 2015 година, но 2015 година е, настъпи промяна. Виждате състоянието от 2014 година, виждате и сегашното състояние. 80% от флората на морето в лагуната всъщност вече не е там. Виждате какво е състоянието на тази крайбрежна лагуна. Това е най-голямата крайбрежна лагуна с солени води в Средиземно море, най-хубавата в Испания. Виждате също така, че цялата растителност сега е мъртва. Сега нека да поговорим какво се случи. Тази вода, която някога беше кристално чиста, съдържа нитрати и водата изглежда прозрачно, но всички тези нитрати всъщност постъпваха в нея години наред. Те идват от селското стопанство – това също са изображения, които са много информативни. При силни дъждове виждаме какво се случва. И точно това преживяхме и през последните няколко месеца. Аз представлявам всъщност Сдружение на екологистите в Мурсия, в Испания. Също така представлявам Сдружение на рибарите. За нас е много важно състоянието на околната среда, тази толкова важна за нас екосистема. Мар Менор, вече ви казах, е крайбрежна лагуна с солена вода близо до Мурсия. защитена зона на национално и на европейско ниво. Защото тук имаме множество места от обществен интерес, както и специални защитени области. Въпреки това, виждаме, че тези защити се оказаха твърде неефективни. Говорим за местно с много важно екологично значение, но всъщност се оказаха далеч по-важни и економическите ресурси. Тук винаги се е извършвал риболов, винаги е имало различни дейности, свързани и с риболова, и с туризма. За съжаление, през последните години тези прозрачни и чисти води – се превърнаха в мръсни води заради провеждания процес. Процес довел до измиране на над 80% от растителността. Това се дължи най-вече на изхвърлените отпадни води години наред в лагуната. Това е истинска екологична катастрофа. Дължи се на лошото управление. Администрацията не е обръщала внимание на призивите на научната общност и на еколозите, затваряла си очите за подаваните сигнали, запушвала си е ушите. При изграждането, например, на спортни пристанища и изкуствени плажове – като най-вече не се обръщало внимание, както казах, на еколозите и учените, които винаги са говорили за това, че трябва да се прекрати това изливане на отпадни води от селско-стопанска дейност. Селско-стопанска дейност, която е все по-индустриализирана. Компетентните органи не са направили нищо за да избегнат замърсяването с нитрати. Същевременно около лагуната имаме стотици хектори, които се напояват противозаконно. Има и най-различни кладенци заради недостига на вода като трябва да кажа, че водата в тези кладенци е с високо съдържание на сол. Имаме и постъпването на нитрати в мал менор, също абсолютно противозаконно. Тъй като в тази област не вали много, се увеличава и вредното въздействие на пестицидите, които също стигат в крайна сметка до лагуната. Селското стопанство е все по-интензивно. Нитратите стигат до Мар Менор и по този начин унищожават природата. Как е възможно да се позволи нарушаването на около 11 европейски директиви. Това са все директиви, които опазват природната среда. Но, както казах, те са били нарушени и за това стигаме до днешната ситуация. Предприятите мерки през пролета на 2016 година са мерки само от преди 8 месеца – те не са достатъчни и в много случаи не са и ефикасни. Всъщност се използва фитопланктон, който превърна водите на лагуната в някаква зелена супа. Нещо, което наистина намалява нейната привлекателност. Да, приключвам, казва ораторката. По този начин младите и бъдещите поколения няма как да се радват на това общо наследство. Посяга се на качеството на живота на тези хора, също така и на поминъка на риболовците, както на рибарите, извинете, и изобщо на сектора селско стопанство ние призоваваме да ни се помогне, като се настоява просто да се изпълнят европейските норми. Имаме нужда също така и с помощ, за да може да стъпят отново на крака засегнатите стопански отрасли. Gracias, señor presidente и gracias igualmente a los... Благодаря, господин председател. Благодаря и на вносителите на петиции. Тази информация постъпи в комисията наскоро. В момента ние изготвяме своята позиция, която ще бъде представена пред комисията. Бих искал да уточня, че комисията Разполага с информация за явленията, описани от вносителката на петицията. Ние сме в контакти с испанските и регионални органи. Провели сме също така, провели сме различни заседания и технически и научни на ниво Европейска комисия. Комисията винаги е подчертавала, че ефикасното изпълнение на екологичните директиви е нещо много важно. И именно това изпълнение би дало решение на екологичните проблеми на Мар Менор. Комисията също така подчертава, че е необходимо да се заделят съответните ресурси, за да може да се изпълнят необходимите задължения разбира се, като се стъпва върху научните аргументи. И тъй дейността на комисията е насочена най-вече към правилното изпълнение на директивите и предоставянето на финансова помощ, за да се реши проблема. Комисията вече започна различни проучвания, които са също така на различни етапи в своето развитие. Ние бихме искали компетентните органи да изпълнят своите задължения в Испания, що се отнася до опазване на околната среда. Имам предвид изпълнението на директивата за местообитанията, защото там има нарушение. И през февруари 2015 година ние изпратихме писмо до Испания за това, че местата от обществен интерес трябва да бъдат запазени като специални защитени зони. започнатата процедура засяга цяла Испания, включително и Мурсия. Имаме 10 специални защитени зони. За останалите 39 условията не са същите. От друга страна, Комисията също започна своите проучвания. Те не са довели до процедура за нарушение, но искаме допълнителна информация от Испания за изпълнение на директивата за нитратите и рамковата директива за водите. Това са важни директиви за проблема в Мар Менор. Наистина, една от основните заплахи за това място идва от замърсяването с нитрати. Пак казах, ние се обърнахме към съответната държава членка и получихме отговора на Испания с търсената информация – ние трябва да проверим дали задълженията по директивата са изпълнени от кралство Испания. Що се отнася до мерките, които може да предложи комисията в този случай, то тук може да се следва политиката на сближаване. Има разбира се, някои ограничения на тази политика. Тематичните концентрации не дават приоритет на екологичните теми, но така или иначе има известни възможности за финансиране. Tener un impacto en las soluciones que se propongan para eh, soluciones може да се мисли е, за решение на проблема с Мар Менор. По-конкретно, програмирането 2014 до 2020 година създаде нов финансов инструмент, тъй наречения ИКТ, за инвестиции, при които може да имаме концентриране на различни структурни фондове в дадена специфична територия. Тогава, когато се изпълняват някакви специфични цели. Тук имаме конкретни екологични цели и решаване на екологичните проблеми на Мар Менор. Мар Менор е много важна област за околната среда, следователно използването на този инструмент е напълно оправдано. Благодаря. Изказването ви беше съвсем ясно. Е, изказахте мнението си ясно. Имаме един час закъснение, така че много ви моля, бъдете кратки. Благодаря. Искам да поздравя платформата, която присъства днес тук. Благодаря и за чудесната им работа. Ясно е, че Мар Менор е изключително важна екосистема, както казват и вносителите на петицията. Имаме местата от обществен интерес, Натура 2000, специалните защитени зони за птиците – според мен няма никакво съмнение, че тук трябва да се изпълни задължението за опазване на околната среда. Същевременно виждаме, че до сега не са предприяти конкретни мерки за опазването на тези места. Ние подкрепяме тези екологични сдружения за петицията – Те защитават региона Мурсия. Ние вече говорихме и за исторически натрупаните грешки, лошото управление, туризма, развиван извън контрол. Всички тези фактори заедно наистина доведоха до много сериозни проблеми. Интересно е, че комисията също е завела различни процедури за нарушение срещу испанската държава. Но аз имам и следния въпрос. Комисията каза, че ще разгледа изпълнението на директивата за нитратите и рамковата директива за водите – би било много интересно дали можем и да настояваме за спешни мерки, които да се вземат. Ако това се окаже невъзможно, да изпратим проучвателна мисия в Мар Менор. Sí, Госпожа Старас. Благодаря. Искам първо да поздравя вносителите на петицията за това, което правят. Мар Менор е наистина уникална екосистема. Тя трябва да бъде защитена. Да се каже обаче, че правителството нищо не е направило, не е вярно. От 2013 година нататък и испанското правителство и правителството на Мурсия работят съгласно подписан от тях протокол за Мар Менор. Освен това бяха създадени комисии за наблюдение, които следят именно за спазването на екологичните норми. Като говорим за Мар Менор – трябва да кажа, че се е работил на ниво правителство, регион и научна общност. Министерството също така миналата година присъди проект, който е свързан точно с Мар Менор, а регионалното правителство също предприе множество дейности за защита на птиците, за набиране на средства за улесняване на циркулирането на водите и така нататък. Разбира се, това може би не е достатъчно, аз не знам. Комисията сигурно ще трябва да води този диалог с испанското правителство. Комисията винаги трябва да настоява да се изпълнява екологичното законодателство, но трябва да се знае, че всички политици на регионално и на национално ниво, а и в парламента на Испания работят в същия дух. В парламента на Испания беше прието решение точно по тази тема. В това решение се казва, че трябва да се следи за качеството на водите – че трябва да се намерят техническите решения, които в най-малка степен вредят на околната среда. И също така да се прекрати противозаконното изхвърляне на отпадъци в водите. Както казах, това също е решение, което трябва да вземем предвид. Ние всички сме съгласни, че предстои много работа, но не може непрекъснато да се говори против правителството, защото тази комисия по петиции до голяма степен е съставена от испански членове и много често не съм съгласна с това, което се казва от други испански членове. Благодаря. Um, Bueno, yo creo que la situación expuesta por la, por la plataforma es evidente que аз е, мисля, че ситуацията беше много добре обяснена от е, тази организация. Всъщност ситуацията не може да се върне. Почти 89% от флората в този район е загубена и мисля, че и в региона Мурсия и в други региони на моята страна Европейския съюз през последните години по време на пострадаха от либералната и неолибералната политика и това се вижда е, от а, е, изграждането на спортни съоръжения, други съоръжения, изобщо от неограниченото строителство, което се извършва. В този случай се получи така, че имаме непречистени отпадни води, които попадат в е, водните басейни и по този начин – се разрушава едно уникално природно наследство, не се спазват законите за опазване на природата, често се игнорира принципа за предпазливост и когато един район е вече разрушен, тогава осъзнаваме тези неща. Да, разкриването на терени е нещо добро, обаче фактите са тези, каквито бяха изложени. Тази комисия, която е почти испанска, всъщност тя третира един проблем в Испания с околната среда, с транспонирането на директивата, определени политици, които мислят, че живеят в 18 век и това води води до там, че испанците идват тук и виждат това като последно решение. Благодаря, госпожа Агиляра. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията и на парламента за работата, която е извършена от е, Кампо Катарана за защита на околната среда в Малменор. Искам да направя това съвсем открито от името на моята политическа група. Аз също видях е, този район. Е, посещавала съм го много пъти и исках да видя как на място изглеждат нещата. Всъщност е, става дума за една уникална лагуна, която сега има много голям екологичен проблем. Радвам се, че компетентната комисия е взела вече необходимите мерки, които обаче трябва да бъдат изпълнени бързо. Има отговорни лица и всъщност отговорна е администрацията за, на този район. Е, също така и регионалното правителство, което в продължение на едно-две десетилетия е изразходвало публични средства, в частност европейски средства, в сферата на околната среда за защита на околните райони, но всъщност в крайна сметка това не функционира. Сега не искам да нападам селското стопанство, то не е незаконно. Това, което е незаконно, е разрешеното от регионалното правителство в Мурсия. Всъщност селското стопанство прави само това, което разрешава регионалното правителство. Не селските стопани са извършили незаконни действия имаше е, спекулация с строителни терени, спекулация и в селското стопанство и това при използване на средства от европейския бюджет. Надявам се, че работата, която извършва сега комисията, ще покаже, че изразходването на публични средства в тази екосистема е било правилно. Но ако това не е така, тогава регионалното правителство трябва да върне тези средства. Това е огромен проблем. Проблемът обаче е много по-голям за хората, които живеят там. Става дума не за туристи, е, защото хотелите са празни. Туристи вече не идват там. Аз мисля, че хората заслужават тази комисия да вземе решение и, както каза госпожа Алган, наистина трябва да отидем там, да видим как изглеждат нещата на място. Регионалното правителство не се ползва с моето доверие. Аз мисля, че комисията наистина ще трябва да внесе ред в тази ситуация. Благодаря това наистина е чудесен момент. Ние сме единни. В това, че няма да затваряме петицията, ние ще информираме испанските компетентни органи по тези проблеми и Също така подкрепяме много симпатичните дейности на комисията в тази сфера. Сега, дали ние ще изпратим мисия за оглед на място, това е вече друг въпрос. Моля. Благодаря, господин председател. Искам да направя някои коментари. Аз съм, не съм член на тази комисия, но идвам от този район, където се намира Марманор. И за това първо искам да благодаря, както и на моите колеги. Искам да благодаря най-вече на хората, които извършиха огромна работа, за да се защити и този район, който всъщност принадлежи на всички. Госпожа Естерас вече посочи някои важни аргументи. Ние не искаме да критикуваме никого, някои вече са осъдени. Ние просто искаме да защитим Марманор. И това всъщност е нещо съвсем друго. Ако всичко беше направено правилно, ние нямаше да обсъждаме днес този въпрос. Очевидно е обаче, че след като дискутираме, това се дължи на факта, че там нещата не се развиха положително. И става дума не само за климатичните промени, за нещо, което е паднало от небето. Това е последица от политиката на едно регионално правителство, което управлява от 20 години. Експерти и учени в продължение на 20 години непрекъснато повтарят какво може да се случи там и накрая се случи това, което те предвидиха имаше проявена небрежност, мислене в кратки срокове в полза на някои малцинства и тук земята беше използвана само за търговски цели. Има, например, голф игрища, където няма изобщо вода. Селско стопанство се насърчава в един район, който е сух и ние не искаме изобщо такъв тип селско стопанство. Там бяха инвестирани милиони не само от гражданите на Мурсия, но и от европейските граждани. Наистина много средства бяха предоставени от Европейската комисия за защита на Мар Менор, но в миналото средствата бяха е, инвестирани не по добър начин и всъщност е, се нарушават правата, които проистичат от статута на защитен район на Мар Менор. Ние не искаме там да се създава мъртво море. Както казаха някои колеги, аз също подкрепям изпращането на мисия за установяване на фактите. Има много хора, които чакат на място, които се надяват вие да направите нещо, след като местната администрация ни остави и сами толкова години. Благодаря. Значи, е, оставяме петицията отворена. Предложенията, които е, посочих, ще ги изпратим, а координаторите вече ще решат за тази мисия. Е, всъщност става дума за 2003 За следващата петиция, петиция от 2015 година, внесено от Штефан Земкен за използването на цианит в добива на злато, не присъства тук носителят на петицията, така че давам думата на представителя на комисията. You, Благодаря, господин председател. Ще припомня основните неща към уведомлението за членовете на комисията, изпратено на 3 август ще припомня това, че съществуват всеобхватни правила, включително ОВОз, стратегическа екологична оценка, съгласно рамковата директива за водите. Всичко това е достатъчно, за да се гарантира безопасността на миното дело и добива в Европейския съюз. През 2006 година Европейския съвет и парламента приеха директивата за добива на злато, където се засяга въпроса за използването на цианит. То е разрешено, но с много строги граници за използването на цианит започна постепенно намаляване в целите от 2000 от 2018 година ще влязе в сила е, ограничението от 10 ppm. И е, тук е, референтните документи за управлението на добива на злато, където се предлагат мерки за спазване на условията по директивата. Комисията продължава да е на мнение, че общата забрана за използването на цианид в добива на злато не е обоснована от екологични и други съображения. Комисията обяви, че ще актуализира изводите си от проучването от 2010 година относно въздействието на добива на злато в Европейския съюз, мога да споделя с вас една предварителна оценка от проучването, отнасящо се до наличността и е, статута на търговското прилагане на альтернативи на използването на цианид. За сега няма яснота относно е, е, альтернатива, която да замести технологии, технологиите на базата на цианид. Благодаря. Желая ли някой да вземе думата? И слушахме комисията, да. Господин Яр всъщност. Според мен има две възможности за реакция от страна на нашата комисия. Бихме могли да кажем или петицията да се остави отворена и да се проследи по-нататъчното развитие. Аз обаче предпочитам затваряне на петицията, отговорът на комисията да се изпрати на вносителя на петицията и моля тъй като приемам, че компетентните комисии като ЕМВИ, например, естествено ще продължат да следят развитието. Искам да припомня, че комисията ЕМВИ тогава в дебата прие пълна забрана на Цианит, обаче след това в рамките на тристранните преговори постигна компромис е, в рамките на тази директива. Затваряне на петицията и естествено възлагане на комисията да е, контролира транспонирането на директивата и нейното прилагане. Председателят, благодаря. Това би било и моето предложение. Съгласни ли сте с него? Добре, благодаря. Уважаеми дами и господа, сега преминаваме към петиция 917 от 2013 година. Вносителят Сотириус Адамополос, гридски гражданин. Става дума за добив на злато в Скурис, и полученото вследствие на това замърсяване на околната среда, както и е, петиция, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, испанско гражданство, това е испанска петиция, също става дума за подобни екологични проблеми. Госпожа Ана Мирандас представлява вносителите. Присъства ли тя тук? Да, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Петицията е внесена от гражданин на област Галисия. Благодаря на бивш член на комисията на, на тази комисия. Тази петиция разглежда обезлесяването в мината, причинено от мината с корис в област Халкидики, което води и до замърсяване на водите. Много е важно да запазим петицията отворена. Свидетели сме на ясно нарушение на законодателството 21 установявания на замърсявания има през последните години. Има нарушение на директива 9243, както и нарушаване на рамката директива за водите. Поради факта, че проект, проектите налагат източване на води от планината. Може би господин Хунтис, който работеше с мен в предходния мандат, който добре познава проектите в Хоки и Тики, е, ще ме поправи в произношението. Планината Какавас е основен източник на вода в цялата област и е, това, че водата се замърсява, поставя сериозни пречки, особено предвид изменението на климата. Поради тази причина вносителя от Галисия внася тази петиция и моли тя да бъде оставена отворена. Благодаря. От комисията, господин Паспайт, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Комисията не е получила нова информация, на базата на която да промени първоначалната си оценка. Оценка, която сме представили вече на вашата комисия, предвид петиции 0917-2013, 001-2016. Като цяло, процедурните елементи на европейското екологично право, като например е, директивата за въздействието върху околната среда и редица аспекти свързани с природата и свързаните с тях директиви, са споменати. Там се казва, че процедурите са спазени. Освен това, Изследването разглежда гръцката административна система и е, там е, Върховният административен съд установява, че оценката на въздействието върху околната среда е направена по правилен начин. Комисията не разполага с нова информация, оказваща нарушение на екологичното право. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сарафака, господин председател, става ясно, че трябва да бъдат изпълнени общите критерии и е, това е свързано с е, защитата на работниците, спазването на изискванията за опазване на околната среда и устойчивото развитие. По тази причина е важно да се установи, че комисията се опитва да а, обедини стотици директиви, които опазват окол... защитават околната среда и в случая не се пледира за никакъв компромис за опазване на околната среда в рамките на в рамките на нашата република, поради което е, нямаме на лице спазване на директивата. И виждате сега какво се получава. Е, Миния добив, е, тунелите от по 1000 метра. Вие виждате също всичко това, което а, провокира а, земетресение от а, 6 цяло по скалата на Рихтер при няколко години. Всъщност, а, господин председател, аз искам да посоча, че а, а, това, което ще стане след 10-20 години, се вижда от сега 6 тона експлозиви, хиляди тона плюс 24 тона са били е, третирани, 146 милиона чакъл са били изкопани, има много опасни методи, които се прилагат тук. Е, става дума за 90 е, метра язобирни стени. Всъщност става дума, господин председател, за е, една опасност е, за цялото население там. И става дума за е, опасност. Е, става дума за е, присъствие на Азбес също, е, което не беше посочено от властите. Много ви моля, извинете ме, че говоря толкова бързо. Аз просто се опитвам да се местя във времето. Изчисленията всъщност показват, че става дума за 400 хиляди 000 тона. Става дума за зона, която е с съответно покритие и освен това ни е, става дума за полуостров. Това са необратими щети в този регион. Имаме много голямо замърсяване предвид е, е, тези дейности и е, също така се нарушава и хранителната верига. По тази причина, господин председател, е, тези вреди са необратими и те оказват въздействие върху околната среда. Е, нарушени са всички директиви, няма да ги цитирам, защото нямам достатъчно време. От 2012 година, 2013 година, в рамките на подготвителните дейности имаше повече всъщност много изменения, много наложени глоби и е, всъщност предприятието не беше подложено на оценка на въздействието, за да се установят е, грешни елементи. Искам да посоча, че тази петиция трябва да остане отворена. Много е важен въпрос. Трябва да се свържете с компетентните министерства. В началото, всъщност, е, това са неща, които трябва да бъдат обект на дейност на Европейската комисия. Това гръцко предприятие получи 11 милиона евро за да а, спечели 20 милиарда. Благодаря. Е, благодаря. Господин Мариас. Наистина преди не толкова дълго време господин Адамополо се свърза с мене и ме помоли да посоча следното. Той иска тази петиция да остане отворена. Ясно е, че тук става дума за наистина тежки екологични проблеми. Нарушено е равновесието в целия регион тези инвестиции, които са направени за здравеопазване, всъщност може да се каже, че околната среда е непоправимо увредена. Има и много големи концентрации на арсеник – което ще разруши целия регион и населението там вече реагира. Всичко това са известни факти. Аз наистина съм очуден, че комисията изобщо не е информирана за това сега. Е, извън правните въпроси и решението на съвета от преди няколко години, все пак през последните 3-4 години имаше известно развитие и ние очакваме от комисията тя да проследи всичко това. Съвсем честно, аз съм много изненадан от това, че за въпрос, който е важен за гръцката общественост, където има много реакции също и от съседи, от населението там, коментари в пресата и комисията не е информирана и смята, че всичко върви по най-добрия начин. Благодарим за това, което посочи испанската колега. Става дума за една чудесна инициатива. Казвам съвсем ясно, имаме екологично престъпление, съвсем ясно нарушение срещу европейското законодателство право и не можем да позволим такова нещо, защото щетите, които възникват за околната среда в този регион, както казах, е, са непоправими. Става дума за щети, които е, са в е, земетръсна зона, също така и туристическа зона. И за това аз предлагам петицията да остане отворена и след това да се установи контакт с гръцкото правителство и с компетентните министерства, Министерство на околната среда, на здравеопазването. Те трябва да бъдат поканени тук и да ни информират за днешната ситуация, за да знаем каква е съдбата на тази петиция на господина Дамополос и на испанския вносител. Става дума за регионални, органите на регионалната власт които също трябва да бъдат изслушани, също така и градската управа. Този регион систематично ли ще се разрушава или не, това е въпрос към комисията. Мога само да се присъединя към колегите. Господин председател, е, всъщност аз няма да се спирам на тези подробности, които посочи колегата. Всичко е правилно, освен е, въздействието. Тези въздействия са документирани и установени от всички научни общности, да речем е, от Солонския университет, един от най-важните в страната. Комисията говори за решение на Държавния съвет. Аз искам да посоча нещо, което е известно на всички. Кой посочи, че съдът е независим. Независими са политическите и е, търговските интереси. Това е навсякъде, не само в Гърция. И това трябва да бъде взето предвид. Е, всеки знае е, кой е за и кой е против тези инвестиции. Всеки каза, че е, всички тези решения са били взети, защото въпросното предприятие е, е провело един много неприятен шантаж е, по отношение на всички работници и служители и е, трябва да се видят и какви са другите въздействия, що се отнася до гръцките компетентни органи, правителството и министерствата. Ние всички знаем каква е позицията на правителството в момента е, не само по този въпрос, но и по други въпроси, компромиси и така нататък. Наистина е ужасно, защото в изпълнение на правното решение под претекст неговото прилагане се обръща поглед от тази драматична реалност. Аз мога да кажа, че това не е далеко от мястото, където живея става дума за а, една планина, а, в която историческа гора е изсечена. Ние говорихме за водоносния слой, но забравихме да говорим за самите жилища. Хората от селата там всеки ден виждат че трябва да се оказва помощ поради експлозиите, които се извършват там. наистина, за тази инвестиция не е, е проявена достатъчна чувствителност и според мен е, трябва да се знае кой е, ще извърши такава инвестиция и кой ще може да приложи, кой ще бъде собственик, държавата или частно лице. И е, ние знаем, че трябва да има предпазни мерки, а пък вече е, печалбата трябва да бъде не за частното предприятие, за държавата. Аз предлагам тази петиция да остане отворена при условие, че борбата продължи и според мен е несправедливо комисията да а, е, дава а, е, зелена светлина на такова престъпление. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча няколко думи в началото, за да а, кажа кои предложения подкрепям и какъв е приносът ми от днешния дебат. Аз знам за този проблем от а, няколко години. Бил съм в контакт с а, общината. Те ми дадоха редица предложения, няма да ги излагам детайлно. Само искам да добавя към предложението на колегата Мариас да се остави тази петиция отворена и освен това искам да добавя да се добави предложението на общината и да се говори за рисковете от тази инвестиция. Комисията ни казва, че тя не разполага с нови факти. Тези нови елементи и факти съществуват, обаче трябва да се зададе въпрос на органите на местната власт и компетентните министерства за предоставяне на тази информация. Е, всъщност е, бяха представени всички данни от госпожа Сакораф. Аз бях в контакт с госпожа Миранда е, в комисията по петициите предния мандат. Имахме Всъщност говорихме много за а, добивната индустрия, но аз сега искам само да а, взема отношение сега по конкретния въпрос. И трето, къде се крие проблемът, тъй като проблемът не е третиран по начин, по който трябва да е третиран, че са нарушени в случая редица разпоредби, всичко това, ако не се посочи, че е така, проблема ще продължи да съществува. Нарушени са разпоредби на директивата 2001-42. Какво посочва тази директива? Че всяка оценка на въздействието всъщност трябва да е свързана с стратегическо проучване, трябва да се види какви могат да бъдат въздействията. Господин Перес е, всъщност е, посочва, че трябва да се погледат нещата от друг ъгъл. Става дума за оценка на въздействието и ние трябва да направим необходимите изводи. Аз обаче мисля, че е, ние не познаваме позицията на гръцкото правителство, е, именно е, аз бих казал в случая, че очевидно, че тази петиция трябва да остане отворена. Второ, ние трябва да поискаме повече информация от Министерството, а също така и от Общината. Трябва да а, се отправи и петиция към нашата комисия. Госпожа Кунева. Благодаря, господин председател. Тази петиция, която е свързана с добива на злато, представлява скандал. Отразява един скандал, който е с много големи размери. Става дума за престъпление спрямо околната среда и публичното здраве, поради което препоръчвам нашата парламентарна комисия да остави тази петиция отворена и да прикани комисията и приканвам комисията да разгледа тази петиция по-задълбочено, защото трябва да навлезем в дълбочина. Защо а, трябва да се остави отворена? Защото жителите на Халкидики, органите на местната власт а, и правителството а, не искат а, този добив, който ще нанесе много големи щети на околната среда. Всъщност, това, което ни каза комисията, е, че правителството е спряло дейностите на предприятието, така че нека да изчакаме съдебното решение, защото е, всъщност този случай е отнесен до съда. Нарушена е не само една директива, Нарушена е директива 2001-42. Там се изисква оцен... предварителна оценка на въздействието е, също така задълбочени консултации с е, местното население. И подобни консултации се твърди, са свързани с полицейско насилие. Също така има проблем с водата, защото е, се предлага строеж на тунел, който ще наруши е, подпачвания водоносен слой. Комисията е, като че ли не вижда тези неща, тъй като твърди, че няма никакъв проблем. Така че ние препоръчваме да се остави тази петиция отворена. Дитър. Благодаря, господин председател. Предлагам следното. Виждам, че има разлика в възприятията между комисията и нашите колеги от е, комисията по петициите, затова предлагам петицията да се остави отворена. Същевременно моля колегите да структурират въпросите си. Има много въпроси, много предложения и е, всъщност е, комисията да може да работи по-нататък с е, тези въпроси. Бяха е, зададени много въпроси, които чакат отговор във връзка с това как да продължим по-нататък да работим с тази петиция. Е, трябва да се структурират тези въпроси, за да могат да бъдат предадени на комисията е, и на Гърция. Благодаря. Виждам, че сме на едно и също мнение, оставаме петицията отворена. Това е първото решение. Второто решение е, ще се обърнем към комисията с писмо и молба да следи ситуацията. Също така ще помолим комисията да представи своето становище. Ще се свържем и с компетентните органи в Гърция, с двете министерства, Министерството на околната среда и Министерството на здравеопазването, като от тях ще изискваме актуална информация. Приемате ли? Имам един въпрос. Аз съм изцяло съгласен с колегите, които току-що се изказаха, защото наистина всичко това трябва да се кодифицира добре. Искам да попитам дали мога да ви помогна, като ви предоставят данните, посочени ми от кметството. Моля, да предадете тази информация на секретарията. Господин Мариас. Господин председател, аз наистина нямам време да следя е, всичко това. Всъщност е, да следя превода. Дали има писмо до Халкидики? Сега. Чувате ли ме в превод? Ще изпратим ли писмо? до общината в Халкидики. Това не го чух. Е Ще изпратим ли и писмо на общинските власти в Халкидики, както предложих аз и други колеги? Председателя, от вас зависи, но за сега препоръчвам да не го направим Нашето задължение е да изпратим писмо на министерско ниво, господин Мариас. Да, но нашето предложение е да изпратим писмо и до е, общинските власти в Халкидики. Председателя, добре, няма проблем. Благодаря. Уважаеми дами и господа, Следващата петиция е 768 от 2012 и 976 от 2013 година. Петициите са внесени от Ана Мартина Варала Вало с испанско гражданство относно планове за дейности за открит добив на злато в община Кабана, Галиция peticionaria para a defensa desta problemática cando já denunciamos no ano 2012, 2013 e 2014 esta проблематика. Благодаря ви. Ние отдавна разглеждаме тази тематика. A luta social contra o proxecto mineiro de Corcoesto teve moito impacto onde expresamos a nosa negativa Ораторката не говори испански. Става дума за района. Yeah, yeah, Continúo en español, no hay problema. Eh, agradecer a la peticionaria. Eh, es eh, una pena que no, que no pueda expresarme en mi lengua, pero bueno. Eh, Eh, agradezco y además es, exigible eh, que estuvieran presentes todas las lenguas. Благодаря. Аз мисля, че всички езици трябва да присъстват и да може да се превежда от всички езици. Благодарим, че се разглежда тази тематика. Още 2012, 2013, 2014 година ние сме разглеждали тази тема в различни формати. Например, господин Иняки присъства тук, той знае за това. В Галиция дейностите за добив на злато в Коркоесто имат огромно въздействие. Това са дейности на многонационални и национални компании. И тук трябва да опрегнем галисийското правителство и Народната партия. В Испания имаме същия проблем, както в Халкидики и както в Руса Монтана в Румъния. Защото всъщност от сърцето на земята се изтръгва ресурс за спекулативни цели. Куркуесто е класически пример – за смяна на експлоатацията. Използват се мини за открит добив, но знаем, че цената на златото междувременно се покачи и в тези времена на криза, когато златото е финансовия референт, се разкриха много мини, които бяха излезли от експлоатация. и които нямаше и какво толкова да предложат, но сега всички тези мини отново се използват. В 97% се използва цианид. Използват се и различни технологии с живак. Цианидът е вреден за човешкото здраве и околната среда има огромно вредно въздействие и върху риболова и селското стопанство. Това е конкретния случай. Знаем, че в парламента през 2012 година беше приета резолюция срещу цианидните технологии. Имаме над 30 инцидента. Ще приключа, господин председател. Нека ви кажа, че съвета на Галиция работи заедно с канадската компания, която желае да експлуатира мините за добив на злато в Куркуесто. Оказва се, че общия план е за бъдещ добив и се предвижда разработване и на други залежи на злато. Казва се, че рентабилният избор е мините да бъдат за открит добив. Това нарушава всички европейски директиви. Да не говорим колко е лошо за селските зони и горските зони. Ето защо Имайте предвид, че имаме тези концесии, които вредят на правата. Ние се мобилизирахме и благодарение на нашата гражданска мобилизация правителството на Галиция се отказа от този проект. Но какво се оказва? Въпреки административното анулиране на проекта, го има все още този общ план. Моля ви, преминете към заключение, казва председателя. Тази петиция трябва да остане отворена, казва ораторката. Госпожа Гомес. Muchas gracias, señor presidente. Господин eh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко Искам да се обърна към последния отговор на комисията от преди няколко години. Тогава комисията ни уведоми, че е започнало проучване и е потърсена информация от испанските власти относно този проект, за да се види дали са нарушени съответните директиви. Проучването доведе до заключение, че не е установено никакво нарушение на екологичното законодателство на ЕС, тъй като Испания ни уведоми, че този проект няма да бъде реализиран. Като процедурата по анулиране на проекта е в ход. Това доведе и до резолюция – свързана с минното дело в Галисия, но ние видяхме решението на испанското правителство от марта 2014 година, решение за извеждане от експлоатация на тази мина. Благодаря, госпожа Валина. Благодаря, аз просто исках да подкрепя петицията, но на мен ми се струва, че когато стигнем до такива петиции, обикновено говорим за това как се мобилизира местното население заради опасността от цианит или живак. В моята област Астурия също имаме проблем с подобен проект – но това, което се случва е, че някои мини се закриват и сега отново има опити да започне тяхната експлоатация. Не смятате ли, че сега с одобряването на сета канадците може да поискат компенсации от нашата държава? Това наистина е срамно, защото се създават тези проекти, Дават се лицензии, но когато се организира протест, няма как да не се направи стъпка назад. И в този случай канадската компания може да си поиска парите и всички да трябва да платим. Още 2013 година Комисията е поискала информация от компетентните органи. Правителството на Галисия е отказало да даде каквито и да било лицензии Имаме и Комисията за економическа дейност от Галисия, която също е заявила, че всички индикации са отрицателни и проектът е бил спрян. Но след съответното оспорване, правителството на Галисия отново заяви, че не може да се изпълни проекта и това е решение от 2015 година – комисията ни казва не е имало нарушение, защото проектът не е одобрен. Затова аз не разбирам какво искаме тук. Правителството на Галисия не веднъж, а два пъти вече казва, такъв проект няма да се изпълнява. Освен това, самите права за експлоатация вече излизат от срок. За какво не тази петиция, защото няма какво друго да правим ли. Ако в даден момент имаше някакъв нов проект, добре, но правителството на Галисия казва, че проектът няма да се изпълнява. Затова ще ви напомня какво казах в началото. Този проект не е одобрен, именно защото не отговаря на определени изисквания. Аз не те прекъснах, казва ораторката, когато говореше. Ана е бивш депутат, следователно тя не е неутрална. Ана, ти защитаваш политическите права на вносителите на петиции. Всъщност твоята цел е да дойдеш тук и да кажеш, че Народната партия не си върши работата – но именно правителството на Народната партия в Испания спря този проект. Просто няма никаква причина за тази петиция. Всичко мина през съда и през самото правителство. Господин председател, аз си спомням, че взех отношение преди три години – по тази тема в същата комисия през месец януари. И тогава информацията беше, че през септември 2013 година правителството на Галисия решило, че не са изпълнени технологичните и економически изисквания, така че започва стъпки за спиране на проекта. След това, 2014 година, темата се разглеждаше отново тук и отново дружеството получи отказ. Ето аз разполагам с текста. Става дума за решение от 2 февруари 2014 година. След това 30 януари 2015 година отново имаше решение, тъй като заинтересованата страна беше започнала процес на обжалване на това решение. През август 2015 година Правителството на Галисия заяви, че са изтекли, изтекал е срокът, през който могат да се упражняват правата за рододобивна дейност от страна на това дружество. Следователно, аз не разбирам, може би секретариатът не е запознат с всички данни тук, но тук просто няма какво да се експлуатира. Ето, тук се казва Notice to Members. Комисията по петиции уведомява членовете, че на 31 януари 2014 година съгласно информацията получена от испанските органи, този проект не е получил разрешение и сега е предприята процедура за анулирането на проекта. Тук се казва, не е установено никакво нарушение на законодателството на ЕС. Говорим за документ от 31 януари 2014 година. Е, никой ли не разбра до януари 2017 година, че този проект е спрян, че няма да има такъв проект, че не е получено разрешение, че проектът е анулиран. Защо изобщо разглеждаме тази тема. Това е като съживяване на мъртъвци. Абсолютно безполезно ми се струва отново да се говори три години по-късно. Грация. Госпожа Албиол. На първо място благодаря на госпожа Миранда за това, че представи вносителите. Не знам дали госпожа Естерас може да говори за неутрално, след като тя принадлежи към същата партия, която управлява Галисия. Госпожо Естерас, не може да успорвате следователно неутралността на когото и да било в тази комисия, особено тези, които представляват вносителите на петиции. Това, извинете, не е мъртъв проект. Ако беше така, нямаше да говорим за него. Този проект може да започне отново. Това е опасността. И именно за това искам да помоля комисията петицията да остане отворена – Нека да видим какво ще се случи с този проект. Според мен това е разумното решение. Петицията да остане отворена. Това е и коректното решение. Аз се е, Благодаря. Мисля, че картината е ясна. Сега мога да кажа, че аз за трети път попадам в подобна ситуация, че има неща, които все още са висящи. Познавам това и в моята страна. Бих предложим да затворим тази петиция и то последния начин. Вносителите на петицията и други граждани естествено имат право да се обърнат към нас с петиция, ако проблемът остава актуален. Тук става дума за един хипотетичен проблем, срещу който не можем да действаме нито ние, нито комисията. Съгласни ли сте? Да. Е, съжалявам, нямаме повече време. Дами и господа. Господин председател, винаги се дава думата на вносителите на петицията. Председателят взема решение. Имате една минута. Тази петиция трябва да остане отворена, защото имаме надвисналата опасност от други подобни проекти. Имаме и други концесии. Освен това, аз имам честа да представлявам множество граждани, които използват различни платформи мобилизират се, обществеността се мобилизира и затова спря проекта, не заради Народната партия, спря заради усилията на еколози, на обикновени граждани, други политически групи, други еколози. Трябва много да направим, госпожо Естарас, за да защитим своята земя. Проявявам респект към вас и към вашите колеги, обаче много ви моля, правете респект и към нас. Естествено, ние имаме право да се позоваваме на нашето установище. Ако, разбира се, вашите страхове се оправдаят, можете да се обърнете отново към нас. Към момента петицията е чисто теоретична. Преминаваме към следващата петиция. Вносителят е Валтер Бехтер Петицията е 1735 от 2013 година, заедно с една друга петиция, внесена от лицето ЛБ с германско гражданство. В случая мога да кажа, че вносителите не присъстват и за това давам думата на представителя на Европейската комисия. Моля. Um, um, Благодаря, господин председател. Този казус е доста комплексен. Комисията все още го анализира. Както знаете от писмените ни бележки, имаме отворена процедура по нарушение по въпроса за солните води и замърсяването на водите. Получихме информация от Германия, която в момента проучване. И сега чакаме е, втория план за управление на водния басейн за съответната река. Чакаме уведомлението за този план. След като го получим, ще можем да приключим с оценката си и да информираме вашата комисия. Късъв се, Петър. Благодаря, Петър. За мен това означава да се запази петицията отворена и окончателният отговор на комисията трябва да се изчака до тогава да се остави петицията отворена. Благодаря за възможността, също и на комисията, този труден проблем, който е свързан с нарушение на основните договори, че намира решение, така че можем да изчакаме докато процедурата приключи. Tehát a döntésünk az, hogy... Благодаря. Има ли други желащи да взема думата? Добре, петицията остава отворена и ние подкрепяме дейностите на комисията в случая. Благодаря. Сега преминаваме към петиция 1390 от 2011 година. Вносителят не присъства. Той е от Румъния. Госпожа Марта Мунюс от комисията нека да изрази своето становище. Дава ви думата. Sorry, can I, can I ask for the presentation? Мога ли да помоля представителя на госпожа Марта Моес от страна на комисията да вземе думата? Заповядайте. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Ще ви дам актуална информация по два въпроса, поставени в петицията. Качество на въздуха и шум. Относно качеството на въздуха има процедура за нарушение относно граничните стойности на праховите частици, които са надхвърлени в Румъния в няколко региона. И опасенията конкретно касаят град Росия Джиу. Съгласно последната информация, подадена от румънските власти, власти е, Роса Джио в момента спазва изискванията за гранични стоености за прахови частици. Комисията продължава да следи изпълнението на европейското право за качеството на въздуха, конкретно страна на Румъния, директивата за качеството на въздуха и се прави оценка как Румъния гарантира мониторинг за изпълнение за качеството на въздуха. Важно е националните компетентни органи да следят за правилното изпълнение на европейското право и тези национални административни и съдебни органи, отговарящи за изпълнението на европейското законодателство, имат съответните инструменти за справяне с ситуация за несъответствие. Относно емисии на шум от минно дело в директива 49 от 2002 година където става въпрос за оценката и управлението на шума в околната среда, се изисква картографиране на шума от промишлени предприятия единствено ако той засяга агломерации от над 100 000 жители обектът в Росия Джил е, съответно не се обхваща, не попада в приложното поле на тази директива, следователно няма задължение за картографиране на шума за тази агломерация. И конкретно, когато става въпрос за шума, изпълнението на правила на национално ниво е отговорност на държавата членка както вече казах и за качеството на въздуха. Основно националните компетентни органи трябва да гарантират за правилното изпълнение на европейското право. Благодаря. Благодаря. Желая ли някой да направи коментар? Нашето предложение е следното. Комисията да продължи да работи. Необходимо е допълнение от комисията, след което можем да затворим петицията. Можем да затворим петицията и да искаме становище от комисията. Сега, дами и господа, преминаваме към последната петиция. Петиция 1245 от 2013 година и петиция 1490 от 2013 година Вносителите са испански граждани. Те не присъстват в залата и се обръщам сега към представителката на комисията, госпожа Татяна Марка Солиарта. Давам ми думата. You, Благодаря, господин председател. Комисията благодари на вносителя за това, че постави този въпрос и привлече вниманието на комисията към него. Комисията иска да увери вносителя, че много е важно да се гарантират прозрачността на решенията и конкретните количества, предоставени на бенефициарите на помощта, също са е, прозрачни. Всички решения на комисията съгласно настоящата законодателна е, рамка за тази мярка се публикуват на уебсайта на комисията. Всеки може да ги погледне, да види какви са приемливите от комисията суми като помощ. Освен това, в законодателната рамка, приложима между 2002 и 2010 година, комисията приема доклад за прилагане на основния регламент за помощта, изплащана от Испания и други държави и членки, относно оперативна помощ в въгледобивни мини. Е, по-късно комисията приема друго решение за държавна помощ относно неконкурентоспособните мини и през 2016 година комисията получи уведомление за схема от Испания относно затварянето на всички въгледобивни мини. Целта на комисията, практика от 2011 година, е двояка. От една страна да спомогне за затварянето на последните въгледобивни мини – и като покрие разходите за производство. Освен това да спомогне с изключителните разходи в резултат от еднократното затваряне на мини, като например социални помощи за ранното пенсиониране на миньори, пенсии, помощи, рехабилитация на бивши мини и в някои случаи тяхното рекултивиране, след като те бъдат затворене. Около милиард и половина милиарда евро могат общо да бъдат предоставени от Испания за тези изключителни, изключителни разходи. въпреки че решението на комисията от 2016 означава, че тя да одобрява Испания да предостави помощ на въгледобивните мини, да може да се предприеме тази инициатива, комисията не може да задължи Испания да предостави съответните помощи за тази цел. При все това искам да уверя вносителя, както и вашата парламентарна комисия, че Комисията ще е, вземе много на сериозно тази петиция и по време на проследяването на настоящите схеми за държавна помощ, както винаги сме правили до сега, ще разгледаме докладите от държавите членки относно предоставените суми, бенефициерите и е, крайната цел на помощта е, за тази цел в решението от 2016 се предвижда Испания да информира комисията за сумите помощи, които са изплащани. Освен това, искаме да припомним на вносителя, че комисията прави оценка на цялата информация, получена съгласно възможно на злоупотреба с помощи. Така че всяка информация, която достигне до комисията, засягаща не правомерно използване на помощта, не, не за крайната цел. Ако държавата разполага с такава информация, е добре да я предостави на комисията. Благодаря. Благодаря. Госпожа Албион. Благодаря. Sorry. Албиол. Албиол Естераз. Госпожа Албиол. Okay? Gracias. Госпожа Албиол, после госпожа Естера и след това госпожа Валина. Първо искам да благодаря на вносителя на петицията. В този случай се иска да се види как са използвани европейските фондове е, предназначени за Испания в подкрепа на рододобивната дейност. Целта е да се види доколко имаме подобряване наистина на рододобивната дейност в резултат на тези фондове. За нас е много важно в Обединената левица наистина да се направи одит, да се види как са използвани средствата в помощ на рододобивната промишленост. Доколкото разбираме, Европейската комисия няма как да се въздържи и също ще трябва да направи проверка на използването на европейските фондове. Не е необходимо вносителят да доказва каквото и да било. Комисията трябва да си свърши работата и аз нямам никакво съмнение, че ще го направи, защото тук имаме и случаи на корупция. Затова аз имам два въпроса. От една страна, ние в Комисията по петиции можем да поискаме одит от испанските власти, за да видим как са използвани фондовете. Също така можем да се обърнем към Европейската сметна палата и да споделим тревогите на вносителите на петиция. Петицията междувременно, докато чакаме отговора на Сметната палата или на испанските власти, можем да оставим петицията отворена. Eh, Благодаря. Аз мисля, че тази петиция всъщност е фотокопие на това, което е предоставено в общината Ларобла. Трябва да кажа на комисията, че винаги при тези помощи се осъществява двоен контрол. Единият контрол е от страна на самата Европейска комисия. Това е един много щателен контрол. До сега не е имало никакъв сигнал за злоупотреба. От друга страна имаме и контрола от страна на самата държава. Това е засяга публични разходи, за това и правителството на Кастия и Леон е направило своята проверка, като е ясно и какви са отпуснатите субсидии. Така че говорим за двоен надзор и европейски и национален. Много е важно още преди одобряването на конкретния разход да се направи необходимото и то е извършено в този случай. За това аз бих искала преди да се говори да се предоставя информация. Няма никаква информация, заради която да трябва отново да остава отворена тази петиция. Ако се прави проучване само за целите на проучването, това е нещо съвсем друго. Не може в тази комисия винаги да се опираме на някакви вероятности. Именно за това аз настоявам петицията да бъде затворена. Ако има нови факти, тогава ще я разгледаме отново. Госпожа Велина, аз бих искала да кажа, че наистина имаме подобно предложение за общината, но разбира се, това е община, в която има рудници. Нещо много важно за Галисия, както е важно и за Астуриас. Всъщност никой не би поискал одит, ако няма причина, защото това води до множество проблеми. Ако се иска одит, значи има проблеми. Същото въжи и за Астуриас, като знам какво се случва и какво се е случвало. Ние е, имаме вече пет поредни плана за въгледобивната промишленост в Испания. Още от 90-те години от, на миналия век до сега до голяма степен можем да кажем, че рододобивната дейност в е, нашата страна е почти на изчезване. Преди 20 години в това производство са били заети 50 хиляди, сега са много по-малко. Сега не става дума за някаква, някакво индустриално преструктуриране. И всъщност в тези места няма никаква работа. Хората са принудени да ги напускат – Говорим за място, което преди е имало 50 000 жители, сега са по-малко. А същевременно испанските жители имат нужда от въглища, но тези въглища се внасят. Те не се добиват в Испания. Следователно, може да се провери дали са спазени екологичните норми, дали е избегнат детския труд, дали са спазени всички изисквания. Ние го правим по отношение на други страни. Следим за трудовите права, за правата на човека. Но когато става дума за самите нас, какво става? Ние вече не произвеждаме въглища, внасяме тези въглища от някъде другаде, други ни нанасят, ни налагат цените за въглищата и ние не си използваме собствените енергийни ресурси, което води до загуба на работни места, хората напускат местата, където живеят. Затова и питаме, къде са тези нови индустрии, къде са разкритите нови работни места – ние сме за държавната помощ, но трябва да видим как са използвани тези обществени средства. Това са нашите задължения. В Астуриас имаме миньорски синдикат. Оказа се, че 2 милиона евро са заделени в някакъв данъчен рай. Струва ми се, че наистина трябва да проверим къде са парите, как са използвани, това е нашето задължение и затова трябва да оставим отворена тази петиция. Не става дума само за туризма или селските райони, а за това как са използвани европейските фондове. Разбира се, ако се окаже, че всичко е било наред, още по-добре. Но ако се окаже, че не е било направено необходимото, трябва да има последици. О. Благодаря. Мога да формулирам или по-скоро да обобща нашия дебат в три точки. Изглежда, че ние сме на едно и също мнение, че споделяме опасенията на комисията. Смятам, че становището на комисията е много коректно. Второ, е, изглежда, че сме единни по въпроса, че трябва да се обърнем към испанските компетентни органи с молба за повече информация. И най-важното предложение, а тук вече ми се струва, че е, мненията съвпадат, петицията да а, остане отворена, а имаше колеги, които искат тя да се затвори. Аз мисля, че трябва да се затвори, защото няма абсолютно никакъв сигнал, който да показва, че е имало злоупотреба. Ако разполагахме с такъв сигнал, петицията щеше да остане отворена, но самата комисия ни казва, че няма подобна информация. Именно за това аз мисля, че трябва да затворим петицията и го правя от името на Народната партия. Nosotras hemos pedido lo contrario. Yo, Rosa, te invito a una misión a Asturias, para que veas dónde se Роса, аз ще те поканя в Астурия, за да ми кажеш ти къде са разкритите работни места, къде са добрите резултати от тези фондове? Добре, ще дойда. Това е много мило предложение, то ми харесва. Ако поемете тази задача от името на Испания да затворите петицията, ние можем да се съгласим. Така че можем ли в настоящия момент да затворим петицията. Добре, затваряме петицията. Благодаря на всички. Uh, okay. Продължаваме, дейността ни през февруари. Ако гласуваме, ще видите, че ще сме наравно. Две на две. Аз все пак ще кажа. Роса може да отиде в Астурия, разбира се, аз ще я заведа. Но защо не дадем още два месеца, за да видим дали ще получим повече информация? Добре, съгласна съм. Аз, аз kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül lovagias. Трябва да посоча, казва председателят, че това наистина е много честно решение. Два месеца да видим какво ще стане и след това да затворим петицията. Благодаря. Продължаваме през февруари.